Bonjour, good morning, buenos días. Queridas y queridos colegas. Добър ден, скъпи колеги. Започваме с заседанието на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Днес е 24 юни. Както съобщихме вчера, Наш гост днес е господин Офредо Перес Рубалкаба, министр на вътрешните работи на Испания, който в рамките на испанското председателство отговаря за въпроси в областта на вътрешните работи. Обежище, нелегална иммиграция, външни граници, тероризъм, организирана престъпност, полицейско сътрудничество, обмен на информация посредством различни информационни системи. Най-вече Шенгенската информационна система. Ще говорим и за агенцията Европол. Ще обменим мисли и относно гражданската защита, справене с кризи и така нататък. Господин Рубал Каба ще ни каже какво е направено в тази област. На заседанието на координаторите вчера бе взето решение нашият колега Александър Алваро от е, парламентарната група АЛДЕ да бъде докладчик по темата SWIFT, т.е. двустранното споразумение между Европейския съюз и САЩ. Предлагам тази много щекотлива тема, както многократно сме установявали, да бъде обсъдена от 10 часа нататък. Е, как изглежда програмата? Ще дадем думата за 10 минути на господин министъра, след това координаторите ще имат възможност да зададат е, въпроси, след това отговор на въпросите от страна на господин министъра, след това е, депутатите ще задават въпроси. Но, както ви казах, е, двустранната спогодба между Европейски съюз и САЩ е, би трябвало към 10 часа да започне да бъде обсъждана, така че до 11 часа ще имаме достатъчно време да навлезем в някои от аспектите. Господин министъра има думата. Благодаря ви, господин председател. Поздравявам ви, госпожи и господа депутати. Виждаме се за втори път. В началото на Испанското председателство вече се срещнахме. Тогава ви посетих, за да ви информирам в общи линии за плановете на Испанското председателство в областта на вътрешните работи. А сега би трябвало да докладвам за това какво сме постигнали Междувременно имахме е, срещи, неофициални срещи с някои представители на вашата комисия и е, тези срещи бяха свързани и с разговори с представители на американската страна. Така че някой от вас виждам за трети път. Радвам се, да са, че съм тук днес. Когато ви представих работната програма на Испанското председателство, се спрях на особеностите на това председателство. При нас по време на нашия мандат беше премиерата на Лисабонския договор и също времено през февруари комисията започна работа в новия си състав. Освен това, Европейския парламент по силата на Лисабонския договор вече има нови правомощия. Това също бе един вид премиера за нас. Нови правомощия на равнище Европейски съюз, не само в Европейския парламент, но и по отношение на председателството така че ние трябваше да е, работим с е, нови представители на Европейския съюз, отчасти е, и с нови задачи, нови правомощия и мога да кажа, че сме доста доволни от постигнатото. Особено, що се отнася до установяването на едни добри взаимоотношения с, с съвета, с комисията, с парламента и е, другите две държави членки в тройката. Аз е, ви представих при първата ни среща тук в комисията работната програма на Испанското председателство и заявих, че ние желаем да доразвием пространството на свобода, сигурност и правосъдие като общностно е, пространство. Има още няколко елемента, които трябва да се доразвият в рамките на консолидацията и във връзка с влизането в действие на Лисабонския договор. Нашия стремеж бе да покажем на гражданите, че по отношение на сигурността Европейския съюз предлага много възможности за подобрение. Европейският съюз като цяло е, е в по-добро състояние и има много повече възможности да се защитава. Темата сигурност е, е много важна от гледна точка на гражданите, на обществеността. И то тази тема трябва да се разглежда и да се работи по нея в контекста на Лисабонския договор. Освен това, ние си бяхме поставили за цел да постигнем едно обогатяване в съдържателно отношение и едно оптимизиране на дейността в оперативно отношение. Имам предвид най-вече полицейското сътрудничество – За да представя резултатите от е, Испанското председателство, ще се концентрирам върху стратегическите стъпки, които предприехме през тези 6 месеца и на второ място ще се спра на инструментите на сътрудничество, които започнаха да действат по време на нашия мандат в областта на сигурността. Започвам с така наречените стратегически инициативи. На първо място ще спомена стратегията за вътрешна сигурност от 21 февруари. Тази стратегия е дефинирана в Стокхолмската програма, така че ние е, отговорихме на една голяма част от изискванията, залегнали в тази програма Ставаше дума за това по прецизен начин, ясно, категорично да а, разработим системата на вътрешна сигурност, а, като отчитаме националните особености на тази система. Така че политиците, отговорните политици в държавите членки да могат е, да информират обществеността за всичко това, което се прави по отношение на предотвратяването на заплаха. И тъй като говоря за заплаха, ще спомена в тази връзка опасността от е, организирана престъпност, е, киберпрестъпност, наркотици и други. Моделът на вътрешна сигурност бе описан и определен е, в резултат на съвместното сътрудничество с е, Европол, Франтекс и други агенции. И в тази стратегия ние посочихме съвсем точно кои са нашите ценности, кои са принципите, които стоят на преден план за Европейския съюз, основни права, правова държава, защита на личността, на гражданските свободи, толерантност, действия, активни действия за социално включване, и същевременно неприкосновеност на личната сфера, защита на личната сфера. Всички тези аспекти естествено трябва да се отчитат в рамките на нашите активни действия за повече сигурност. И а, това се отнася естествено и до целият този много важен комплекс на полицейско сътрудничество и сътрудничество между съдебните органи. Същевременно, когато говорим за трансграничната престъпност и за дефиницията на това понятие, естествено сме наясно, че се налага непрекъсната актуализация, тъй като се получават е, неминуемо промени е, и е, по отношение на видовете престъпления, и по отношение на техниката е, и апаратурата, която ние можем да използваме в борбата срещу тази вид престъпност. И съветът на министрите съответно взе тези решения преди няколко месеца в рамките на тези основополагащи решения през последните месеци, ние създадохме един е, комитет е, за вътрешните работи на основата на Лисабонския договор – не просто за да създадем поредния е, орган на европейско равнище, а защото този орган е, наистина е абсолютно необходим. До сегашните форми на работа, да кажем работната група на шефовете на полициите, е, показаха, че е, не са достатъчно ефикасни. И за това е, се наложи създаването на този комитет или комисия, е, която в крайна сметка се занимава най-вече с въпросите на полицейското сътрудничество. И така този нов орган вече проведе е, заседание и разгледа редица въпроси на основата на един документ, е, който е разработен в комисията съвместно с Frontex, е, е, Eurojust и Европол. Този документ е основата, на която ще се проведат е, следващите обсъждания по отношение на вътрешната сигурност. Заседанието на този нов орган беше през юни. Дебатите бяха много ангажирани и е, показаха, че този комитет по вътрешна сигурност е, ще подготви съответните решения в съответствие с изискванията и потребностите и на агенциите в нашата област. За първи път и агенциите имат вече един форум, в който могат да обсъждат е, въпросите от общ интерес и да обменят информация и опит. В основата на това начинание е, стои необходимостта от е, засилено сътрудничество, от добра подготовка на органите на национално равнище. Както ви казах, е, новият орган е, е така да се каже, заместител на всички от тези форми на сътрудничество, които изпробвахме в миналото, но показаха, че не са особено ефикасни. Стохомската програма е, е, приета вече и на тази основа бе прият и един план за действие – който е разпространен. Вашата комисия работи отлично и подпомогна работата на съвета, включително и работата ни по този план за действие в който се уточняват компетенциите на отделните институции, агенции и инструментариума, който ще се използва и който проистича, както казах, от Стокхолмската програма, посочен е и графикът, точните срокове. Това е един чудесен документ и аз ви благодаря много за това, че ни съдействахте. Освен това, на следващо място трябва да спомена и оценката на е, целият този комплекс, който е свързан с обежище, беженци, незаконна иммиграция. Вчера имахме възможност да обсъдим този въпрос. Няма да бъда много подробен, но трябва да ви кажа, че става дума за пакт, който би могъл да послужи като основа за по-нататъчната е, политика в областта на убежището е, на европейско равнище, така както това е предвидено в Лисабонския договор. Предвидено е, както знаем, консолидация по отношение на политиката във връзка с е, имиграцията, законна, незаконна, защита на границите, сътрудничество с трети държави. И всички останали съществени аспекти, които са свързани с имиграцията. Отново на основата на Стокхолмската програма разработихме една програма за предоставяне на обежище. Стокхолмската програма предвижда влизане в действие на тази програма през 2012 година, тъй като отделните държави членки имат е, различни становища по този въпрос. тъй като предстои изграждането на една служба, Европейска служба за, обежи, за въпросите на обежището, която ще подпомага най-вече държавите, които са най-силно засегнати от така, кандидат бежанците и техните е, молби за е, признаване на бежански статут, е, е, които трябва да работят с съответната правна уредба, с Дъблинската конвенция, с системите Евродак, с отделни процедури. И през следващите седмици така се споразумяха парламентът, съветът и комисията, темата ще бъде разгледана по-детайлно, така че ще можем да постигнем, надявам се, по-съществен напредък по отношение на въпросите на обежището, но това е една много сложна тема, подчертавам това. И след това ние започнахме работа и по регламента за Frontex. Комисията работи много бързо, в кратки срокове. На 24 февруари комисията представи съответния документ – Когато говорим за този документ, трябва да подчертая, че става дума най-вече за това да се укрепи Фронтекс, да се засили неговата роля, да се обезпечи агенцията с достатъчно средства, за да може да се справи с новите си задачи. И е, да се възползва от правомощията, които са и дадени. Така че с този регламент ние наистина направихме една стъпка напред. И аз много се надявам, че е, следващите години ще покажат, че сме били на прав път. Е, предстои второто четене. Надявам се, че в скоро време регламентът ще бъде гласуван окончателно. Освен това, ние е, направихме необходимото за напредък и по отношение на 6.2. 6.2 е много важна система от гледна точка на свободното движение на гражданите е, и сигурността. Естествено, че винаги е, съществува и този втори аспект. Сложна тема, става дума и за една сложна в техническо отношение система – през 2009, ако не се лъжа през юни, е, са е, приети съответните решения от съвета и преди влизането в действие, влизането в експлоатация на 6.2 трябваше да се извършат още много-много дейности във връзка с решенията на съвета от 2009 е, година, но ние успяхме да се справим добре с първата фаза и се надявам, че и с втората фаза работата ще приключи също така успешно, така че в посочените срокове ще можем да започнем да ползваме системата. Естествено, че съветът следи много внимателно е, работата е, и по ШИС, и по ВИС, е, и насърчава дейността в тази сфера. Ето, че и вашия докладчик вече е тук, господин Алваро. И затова аз ще се спра и на темата САЩ, Европа, Европейски съюз. Това е една изключително важна и актуална тема. Естествено, трябваше да се съобразяваме с временното междинното споразумение, подготвяйки новата спогодба, Европейския съюз, съветът, парламентът, всички те са е, участници е, в е, работата по тази програма Взехме под внимание и критичните предупреждения от страна на някои от депутатите от парламента. Съобразявайки се естествено и с изискванията на другата договаряща се страна и така, още преди да се гласува, така да се каже, мандатът, е, имаше една резолюция на парламента по този въпрос. Съветът и парламентът можаха да подготвят ново предложение. И новият проект за спогодба съответства в много висока степен на очакванията на парламента. Съветът е, беше изготвил вече определена прогноза, но съобразявайки се и с изискванията на отделните парламентарни групи и естествено на държавите членки, ние се опитахме колкото е възможно е, по-бързо е, да съобразим всички тези изисквания и да подготвим проекта за спогодба, мисля, че втората спогодба ще бъде значително по-добра, отколкото първата. Още повече, че проектът бе разработен, както ви казах, е, в съответствие с изискванията и на парламента, и на държавите членки. До вчера в съвета се правеха изменения в текста, така че да се отговори в максимална степен на изискванията на Европейския парламент. Надявам се, че през следващите месеци спогадбата ще може да бъде подписана. Естествено, че е, и е, парламента ще трябва да даде отново благословията си не можем във всеки случай да продължим да работим при една в е, ситуация на вакуум по отношение на сигурността. Затова се изискват бързи и експ... ефективни действия от страна на всички институции. И нека в тази връзка да кажа и е, няколко думи за взаимоотношенията с САЩ, най-вече по отношение на сигурността, на вътрешната сигурност. Естествено, че е много важно да е, обменяме опит, да сътрудничим с е, държави, които е, трябва да се справят с е, опасности, подобни на тези, които застрашават и нас. В рамките на външните отношения на Европейския съюз с е, държави извън Съюза, естествено САЩ е, е, стои на едно от първите места. Водихме разговори с, по отношение на заплахата от тероризъм. В Толедо имахме неофициални разговори. Заключенията от тези разговори са окоръжителни. Ние ще се опитаме да сътрудничим още по-активно с САЩ за предотвратяване на терористични атаки. Приехме една декларация за борба срещу международния тероризъм, което е много-много важен факт, защото това показва, че е, САЩ и Европейският съюз са убедени, че трябва да си сътрудничат в борбата срещу международния тероризъм, срещу тази нова огромна опасност. И също времено има и проблеми стратегиите е, почиват на определени е, принципи които, и ценности, които са общи и за двете договарящи се страни, но от е, гледна точка на така, техническите подробности има проблеми. Естествено, че ние не бихме желали да нарушаваме ритъма на живот единствено поради необходимостта от определени мерки за сигурност, е, предвид на огромната опасност от международния тероризъм, но е, не бива да се забравят естествено и е, основните свободи, основните права на гражданите. Така че темата е изключително сложна поради нейната комплексност. Тя е свързана естествено и с действията на полицията, и на съдебните органи, но и с действията на политиците и техните решения, за да се намери един оптимален е, и балансиран подход. И в заключение, тъй като вече много дълго говорих, няколко последни думи във връзка с заключенията е, от е, Испанското председателство. Да, като цяло мога да кажа, че основната ни цел беше да укрепим доверието. Защото без е, доверие няма и сътрудничество. Ние сме убедени, че една от най-важните ни задачи, колкото и простичко да звучи това формулирано, по този начин е сътрудничеството, доброто сътрудничество, основаващо се на доверие и на двустранна основа естествено се развива сътрудничеството, но най-вече на европейско равнище трябва да кажа, че държавите членки работят много добре помежду си, като започнем от е, полицейското сътрудничество, програмата разъм. Е, е, акциите на полициите при големи, при масови така, срещи, прояви, превенция на тероризма. Всичко това, естествено, бе в основата на, така, на нашите действия за подобряване на сътрудничеството, предотвратяване на бомбени атентати, Е, Занимавахме се и с различните видове престъпления Опитахме се да установим по какъв начин действат е, организираните групи, е, е, как точно, по какви пътища се извършва прането на пари. Естествено, че ставаше дума не само за Европа и за европейските държави, но и за Западна Африка, например. Е, която също играе важна роля в е, прането на пари, е, в, по отношение на наркотиците. В рамките на сътрудничеството се разработи една стратегия и на основата на информацията, която получавахме от различните страни, от полицейските органи, от съдебните органи за пътищата на наркотика. Естествено, че не бива да забравяме и търговията с хора, която също е един много тежък бич за Европа и не само за Европа. Токсичните отпадъци също спадат към организираната престъпност, нелегалната емиграция, така че е, сме разработили един пакет от 25 е, мерки с оглед на пакта, който споменах преди това. В, този, в тази стратегия се опитваме да оточним процедурата и подхода на държавите членки по отношение на кандидатите за е, беженски статут. Е, надяваме се, че така ще можем да е, допринесем за една по-ефективна работа на компетентните органи. 400 хиляди служители работят на границата. По отношение на бедствията, на кризите, трябва да кажа, че взехме решение за основаването на едно училище, на една европейска школа. Е, за обучение на работещите в местата за задържане. Так, с две думи, е, амбициозна програма, която е, започна вече да действа. Много една малка част от нея остана само на хартия, но предстои непосредствено изпълнението и така че имаме основания да бъдем доволни. Благодаря много на комисията, благодаря много на държавите членки, на техните служители, на представителите им тук в Европейския парламент, които много ни помагаха по време на нашето председателство. Благодаря ви. Благодаря, господин министр, за тази равносметка, за заключенията на председателството в областта на вътрешните работи. И сега ще дам думата на координаторите от различните политически групи. Ще започнем с група НП. Заповядайте. Благодаря, господин председател, Благодаря, господин министър. Благодаря ви за това, че ни представихте така пълно резултата от работата на Испанското председателство. Това председателство никак не беше лесно по причини, които ние всички добре познаваме. Аз ще бъда критичен, но не толкова именно заради тези причини. И ще ви задам и няколко въпроса. И слушах с голям интерес изложението ви както в общата част, така и по-конкретно изброих мерките, които вие цитирахте. Въпреки това, в областта на убежището, господин министър, е вярно, че напреднахте, създадахте това бюро за помощ, както и приемане на фондове за помощ бежанците. Всъщност, вие не говорихте за фондовете, но споменахте за трудностите, с които се сблъсква общата система за е, убежището. Изменението на директивата и регламента все още е блокирано. Господин министр, в този пакет за убежището имаше ли напредък, имаше ли подобрения? А сега по въпроса за външните граници и незаконната иммиграция. Приемането на план за непридружените малолетни и непълнолетни, за които не говорихте, е важна основа, която ще позволи да се приемат законодателни решения. Всъщност съществуването на този план ще позволи приемането на законодателни решения. Но ми се струва, че в борбата с незаконната иммиграция трябва да се изключат нови споразумения за сътрудничество с третите страни. Не само с Марокко, трябва разбира се да се развият съществуващите споразумения, но трябва да се осигури е, интегрален подход за всички външни граници. И задавам същия въпрос, който зададах и вчера, именно през 2013 какво ще има в новия регламент Frontex? Вие описахте най-общо нещата, но искам да знам дали ще има разширяване на правомощията, каква ще бъде ролята на Международната организация за иммиграция. А що се отнася до SWIFT споразумението? Вие си свършихте работата достатъчно ефективно. Дойдохте и в пленарна зала. Но в момента, в който испанската делегация трябваше да гласува, някои колеги от испанската делегация ми казаха, че са се въздържали, а други ми казаха, че са гласували за. Мисля, че в крайна сметка трябва да изчистите малко нещата при вас самите, за да не сме, не се сблъскваме с такива изненади след това с поразумението в съвета. Мисля, че демокрацията, а и американската демокрация, разполага с достатъчно средства, за да може да коригира всякакви изкривявания. Приветствам господин Алаваро, докладчика, и имам пълно доверие в него. А сега преминавам към полицейското сътрудничество. Защо говорим за съвместни екипи за сътрудничество, а не за съвместни разследващи екипи? Какъв, какъв е, е този нюанс? След това, борбата с организираната престъпност. От 4 юни съвета ПВР представи една първа оценка на това, което ще представлява Европейския пакт срещу международния трафик на наркотици и борбата с, срещу пътищата на, на хероина и на кокаина. Това е чудесно. Обаче, що се отнася до борбата срещу киберкриминалността и други явления, като педофилията, например, като оратора се извинява пред преводачите, че говори прекалено бързо. Вие нищо не казахте срещу фалшификацията на еврото, например. Какво се направи под испанско председателство в областта на борбата срещу фалшифицирането на еврото? А сега, господин министр Европол, стокхомската програма предвижда да се представи е, регламент, за Европол през 2013 година, за да се спазят разпоредбите, които са залегнали в Лисабонския договор. Бихте ли могли, господин министр, да ни кажете дали се предвижда в този регламент да се предоставят нови правомощия или ще се задоволим с развиване или с прилагане на това, което е предвидено по член 88. Ще спра до тук. Благодаря ви, господин министър, за е, извършената работа. Нормално е да не сме съгласни по някои е, моменти, но е важно все пак да сме на една вълна за такива важни досиета и важни теми, като всички теми е, залегнали в е, ПВР. Много хора поискаха думата, но искам все пак да ви припомня, че времето е ограничено, за това ще помоля всеки да не говори прекалено дълго. Давам думата на Клод Морес от името на социалистите. It's difficult extremely brief uh, because we have благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, защото предстои обсъждане и на ППФТ. Господин министър, от а, името на моята политическа група, позволете ми да кажа следното. И явно има някакъв проблем с превода, казва председателят. Ораторът може да продължи. Благодаря, господин председател. Това беше сигнал за мен да продължа с уроците по испански и да говоря на испански. Господин министр, позволете ми от името на нашата група да посоча, че Наистина, Испанското председателство постави акцента върху областта на правосъдието и вътрешните работи. Трябва да признаем, че бяха постигнати много значителни победи в тази толкова трудна област и от гледна точка на трудните обстоятелства, при които работеше председателството. Една от тези области е Европейската заповед за защита. Бяха предприяти редица действия, представляващи сигнали за готовността на Европейския съюз да предприеме мерки в области, които наистина са сложни. На второ място ще се спра върху пътната карта за изпълнението на Стокхолмската програма – когато тя бе съставена, отбелязахме, че е изключително широко обхватна. Бяха включени наистина много и разнообразни области. В момента имаме пътна карта за изпълнението и разполагаме с времеви график – Това е извън всякакво съмнение. Признаваме, че изготвянето на тази пътна карта, както и други предприятия от вас дейности, представляваха успех. Но все още има някои области източник на загриженост за нас, в това число редица въпроси, свързани с хоризонталните действия. Така, например, източник на загриженост за нас са делегираните актове. Как според вас можем да решим този проблем с оглед на договора от Лисабон и ролята на Европейския парламент като съвместен законодател? На второ място ще спомена проблема с генералните дирекции. Как ще се справим с областта на правосъдието и вътрешните работи, като вземем предвид новото разделение на генералните дирекции. По пакета от мерки в областта на убежището, позволете ми да спомена един проблем, който е на дневен ред за всички политически групи. Против разделението на мерките в областта на убежището сме. Знаем, че предстои създаването на служба за оказване на подкрепа в областта на убежището. Проблемът обаче е, че ако се направи такова разделение на пакета от мерки, могат да възникнат проблеми. Обсъдихме този въпрос с комисар Малстрём осъзнаваме в какво се състои проблема. Той е преди всичко на ниво комисия и бих искал да чуя вашето виждане за това как можем да го преодолеем, какъв времеви график можем да съставим, какви мерки можем да приложим за запазване целостта на пакета. А що се отнася до ППФТ, бих искал да запитам господин председателя дали да направим коментарите си сега или да изчакаме докладчика. Председателят. Всички очаквахме господин Алваро, той вече се присъедини обаче към нас, така че можем да продължим с тази тема. Благодаря, господин председател, ще бъда кратък. Позицията на нашата група е ясна. През февруари резултатът от гласуването бе отрицателен. Съображението съдържа а, извинете, споразумението съдържа редица много значи, значими мерки, например възможности за ефективна правна защита, но има и редица области, които желаем да бъдат включени в приложното му поле. За нашата политическа група е от голямо значение създаването на механизми за надзор – от значение за нас също е и член 12. Испанското председателство постигна напредък в тази област. Има и редица други области, които желаем да бъдат включени в споразумението за ППФТ, включително въпроси свързани с защитата на данните, проблема с Европол, който все още не е решен. Според нас, Испанското председателство наистина положи значителни усилия в тази област, но все още има области, които представляват източник на загриженост за нас. Съгласни сме с докладчиците, но бихме искали да узнаем и каква е позицията на председателството в последните дни от мандата му. Очакваме последния кръг от преговорите. Благодаря, Клод. От името на либералите, господин Алваро. Ще говоря на немски, господин председател. Ще изчакам докато всички си сложат слушалките. Не мисля, че трябва да се спирам отново на въпросите, които засегна Клод. Е, става дума най-вече за напредъка по отношение на е, спогодбата. Това, което ме интересува повече е правното състояние на нещата – вие много често през последните дни е, е, така, споменавахте е, думата невъзможно. Струва ми се, че са необходими някои е, обяснения. Вчера имаше заседание на Корепер. едно предложение на парламента трябва да се включи в е, решенията на съвета, е, като в случая става дума за приемането на един от наша страна задължителен текст, който е, не позволява предоставяне на данни събрани на европейска територия на САЩ. Три години изминаха от е, е, началото на тези дискусии и размяната на кореспонденция с съвета. Вчера най-сетне получихме реакция на съвета. Е, в 19 часа е, така ни бе казано, е трябвало да се свържат с е, така, посланниците си, държавите членки, но е, ми се струва, че едно такова обяснение е, не е достатъчно. Разговорите вчера бяха много интересни, тъй като стигнахме до нова позиция и до нов етап в е, обсъждането на въпроса. Аз междувременно запознах е, не само вашето председателство, но и а, бъдещото белгийското председателство. Това стана миналата седмица с текста на предложението. Освен моята собствена страна, никоя друга страна не е съгласна да подкрепи срока от 3 години. Става дума за член първи във връзка с член 2 в които се споменава именно извличането на данни от така, територията на държавите членки на Европейския съюз. Ограничаването на текста, което бе предприето по настояване на САЩ, за мен лично е незадоволително. Струва ми се, че по отношение на тригодишния срок трябва да се мисли не толкова за това какво отделните държави членки са договорили на двустранна основа или са готови да договарят на двустранна основа с САЩ, защото става дума за спогодба между Европейския съюз, това е едната договаряща се страна и САЩ. Освен това трябва да уточним е, времетраеното на спогодбата. Тя действа 5 години и след това автоматично се удължава. Така че е, всички останали е, промени и спекулации в тази сфера е, трябва да бъдат преустановени. възможността за едностранно отказ е, от е, договора е, се третира също в членове 1 и 2, съответните алинеи и става дума в член 1 за срок от 80 дни. Това е въпрос, който трябва също да обсъдим, още повече, че в член 2 се предвиждат други условия по анулирането, едностранното анулиране. Много дълго се обсъжда този въпрос. Парламентът от своя страна бе изключително експедитивен. И времено бяхме достатъчно съзнателни и дисциплинирани да не се спираме на всеки текст в спогодбата. Искахме две неща. Е, едното, което се отнася до член 12, е, комисията трябва да отговори на това искане и е, Другото ни изискване е отнесено до съвета, което е свързано най-вече с политическите намерения, които лежат в основата на тази спогодба трябваше в рамките на 12 месеца да се извърши е, проверка за това дали е, спогодбата е, до този момент е довела до желания резултат, как трябва да се промени, за да можем през 2013 година да отчетем вече желаните резултати. Чакахме, чакахме дълго и при предишния мандат на комисията и при е, сегашният състав на комисията. Очевидно не се отговаря на нашите изисквания, но е, това не означава, че трябва да продължим да чакаме до 2013, когато отново ще се подмени състава на комисията. Във всеки случай доверието е разколебано. Вчера е, имах възможност да наблюдавам. Е, какво става в съвета. Както съвета, така и комисията използват различни формулировки в разговорите си с парламента. На високо равнище, същевременно и от страна на съвета и на комисията, ние в парламента бяхме уверени, че ще бъдем включени в преговорите така както и държавите членки на ниво посланници. Но до този момент не само, че не усетихме едно такова активно включване, а като че ли в някои случаи усещахме по-скоро едно активно противодействие и нежелание. Така че думичката невъзможност или невъзможно, което се казваше вчера, ми изненада. До преди две седмици всичко бе възможно. Включително и по отношение на текста и на желаните изменения. Едно изменение на решението на съвета преди две седмици бе обявено за невъзможно, а се оказа, че все пак е възможно, защото то бе направено ако желаем да водим разговори на основата на доверието, тогава трябва да играем с открити карти и да не променяме е, така кардинално позицията си в рамките на няколко дни. Аз е, съм далеч от мисълта, че ние в парламента можем да е, наложим една определена скорост в действията на съвета, но очакваме експедитивно действие от страна на съвета и на комисията. Очакваме да се изпълни желанието ни по отношение на срока от 3 години. Надяваме се, че на срещата в Билбао това вече ще бъде факт. Надяваме се, че е, ще се подготви съответния доклад. Надявам се, че няма да кажете отново невъзможно. Е, докладът е, също времено трябва да бъде и преведен. Той не може да бъде разпространен единствено на моя роден език, а именно немски. Той трябва да бъде преведен най-малкото на английски. Освен това, трябва да кажа, че много често съм имал а, е, връзка с колегите от КориПер и от а, е, съвета, които работят по това досие. И в момента, в който стане проблематично и критично положението, тогава вече изведнъж замъкват телефоните, не можеш да се свържиш с никой и нямаш никаква вест. А ако ние желаем наистина да се справяме с трудностите, то тогава най-малкото е, очаквам партньорите ни от другите две институции да вдигат телефона, когато ги търся. След като видяхме е, колко неща, в крайна сметка, които бяха обявени за невъзможни, станаха възможни, мисля, че имаме съмнение, съмняваме дали всичко ще бъде възможно, както се твърди сега. За зелените господин Румева. Господин председател, по-голяма част от е, съображенията, които искахме да изкажем, вече бяха направени. За това ще стигна направо до а, е, конкретиката. Вярно е, че в момента, в който гласувахме в парламента, имаше един много тежък аргумент за опозицията. Говоря за SWIFT споразумението – и всъщност това натежа за неучастието на парламента в тези преговори. Това беше съществен момент, но не единствения, който в крайна сметка накара някои групи да се противопоставят по много категоричен начин на това а, предложение, но това не е единствения аргумент. Мисля, че имаше и аргумент по същество. А, и мисля, че този аргумент продължава да стои, да не е уреден. Какъв е проблема? В нито един момент през тези последни месеци не ни се предоставиха ясни документи, които да оправдаят този трансфер на данни от Европа към САЩ, така както се предлага да се направи. Ето това е проблема по същество. Ние можем да разглеждаме всички възможни проблеми, свързани с процедурата, но те не са единствените. А ако ние не почнем да говорим по същество, никога няма да успеем да уредим въпроса. Да се запитаме каква е ползата от е, този трансфер и какъв е риска. Нарушаване на основни права, нарушаване на европейски права, този дебат изобщо не сме го провели. Въпросите продължават да стоят висящи. Говори ни се до някъде за някаква необходимост. Съвета натиска, комисията също натиска, за да може да се изключи тази договореност през Юлима. Нещата не са чак толкова лесни. Вече го констатирахме и майче ще го констатираме втори път. Явно не е много лесно да се получи необходимата подкрепа в нашия парламент. Още повече, че а, е, по начина по който а, е, ни третирате. Искам малко повече внимание от ваша страна спрямо риска, който съществува. И нека да кажа и нещо бързичко по един друг проблем, за който до сега не се говори. А, е, центровете за задържане на иммигранти. Тези центрове, в Европа, специално мисля за някои на испанска територия, където имаше проблеми, всъщност изискват да разгледаме този въпрос, а това до сега не е правено. Не знам дали председателството нещо е правило по този въпрос, дали има конкретни мерки, за да се уреди въпрос. Господин Коркоп от е, Европейските конформисти реформатори. Господин председател, ще поставя акцента също върху ППФТ, като ще поставя коментарите си в контекста на изказването на министъра. Що се отнася до взаимоотношенията между Европейския съюз и Съединените щати, има редица нерешени проблеми, предимно в областта на борбата с тероризма. Що се отнася до тази област, отношенията между Съединените щати и Европейския съюз са много важни. И във връзка с това бих искал Испанското председателство да ги постави на по-широка основа, особено като се вземе предвид декларацията с която бе издадена наскоро. Но нека се върна на ППФТ, проблем, който ни занимава от известно време насам. сам. Поздравявам докладчика господин Алваро за свършената работа, като взема предвид настоящата ситуация и я сравня с последния кръг от разговори, когато парламентът отхвърли предложението, то смятам, че са настъпили съществени промени трябва да поздравим и Съединените щати, тъй като те проявяват много по-голям интерес към сътрудничество с парламента, към съвместна дискусия. В миналото това не бе така. Разбира се, от влизането в сила в, на договора от Лисабон настъпи промяна като цяло. В резултат от това настъпи промяна и в отношенията ни с Съединените щати. Те са много по-прозрачни, Съединените щати са много по-открити и гъвкави. Трябва обаче да отбележим, както ни спомена и господин Алваро, Наистина това споразумение е необходимо. Надявам се, че скоро ще можем да го сключим. И въпреки, че проблемът е на дневен ред между Европейския съюз и Съединените щати, то става дума и за институционален проблем, който трябва да се реши на ниво Европейски съюз. Трябва да гарантираме готовност за сътрудничество от страна на Европейския съюз и то на вътрешно ниво. Институциите на Европейския съюз трябва да си сътрудничат преди да се обърнем към американската страна и да започнем работа с нея. Не искам да бъда прекалено обстоятелствен. Ще направя само още няколко коментара. Както казах, наистина бих желала процедурата да бъде приключена възможно най-скоро в края на юли. И това е така, защото се наблюдава вакуум по отношение на сигурността. Изправени сме пред съществен проблем в това отношение. Не трябва, разбира се, да подценяваме и успехите, постигнати до този момент, въпреки че все още има няколко проблема, които трябва да решим, особено, що се отнася до 3 годишния период, който спомена господин Алваро мисля, че не е невъзможно да се постигне напредък в това отношение. Постигнахме и голям успех по отношение на позицията ни спрямо Съединените щати на присъствието на Европейския съюз в рамките на взаимоотношенията Европейски съюз Съединени щати. Ако постигнем успех с това споразумение, то ще постигнем успех и в други области на ниво двустранни отношения. Ще можем да извършваме по-ефективна работа на място, например за борба с тероризма. Наистина бих желал да продължим да напредваме по подписването на споразумението. Както господин Алваро спомена, трябва да създадем възможност за съкръщаване на сроковете. Това ще бъде в интерес на всички. Не само в интерес на настоящото испанско председателство, но и на следващото председателство, като се вземе предвид и необходимостта за защита на европейските граждани от тероризма. Моля ви, господин министър, да не поставяме пречки пред процеса, защото нямаме воля да си сътрудничим. Добър ден, господин министър, и много благодарим за обясненията, които ни дадохте. Споразумението ППФТ. Според това, което ни се каза, има 90 е, милиона финансови съобщения, които се пращат е, към е, Съединените щати и тези съобщения се изплащат блоково. Това означава повече от милиард съобщения на година, като вървят между Париж и Лондон. Например, тези, които върват от Париж до Лондон и минават през Варшава, например, за тях нещата не се сменят. Но изискването е данните от Европа да се обработват в Европа според европейските норми. Така че в крайна сметка гражданите на Европа а, изискват от нас а, номера на тяхната сметка да а, не се изпраща по този начин. Не може тези милиони съобщения да се изпращат всеки месец е, към щатите по този начин. Освен това има геополитически аспекти. Е, например, наш съсед е Русия. Там също се финансира тероризъм и те също в един момент могат да поискат същото, каквото и американците искат от нас. Тогава вие какво ще кажете? Вече няма да сме под испанско председателство в този момент, но ако нашите съседи ни кажат е, Давате данните на американците, ма защо не ни ги давате на нас? И руснаците съответно ще имат е, достатъчно доводи, за да могат да преговарят. Е, и знаете много добре, че те имат сериозни доводи, като например прекъсването на е, газовите доставки. Начина по който всъщност вие третирате е, въпроса е, е, начин, е, е проблем. Защо? защитата на данните не е осигурена въпреки цялата добра воля. Това не промени американския закон. Американския закон не е променен, а според този закон европейските граждани, които не са постоянни жители, продължават да бъдат дискриминирани по цяла една поредица е, причини, например липса на възможност за обжалване и така нататък. И още една съвсем съществена причина. Европол ли е натоварен с операциите. Европол винаги има интерес да казва да. Следователно, тази задача се дава на Европол, обаче тя не фигурира в мандата на Европол. Имаме надзорник на европейско равнище защита на данните. Точно той трябва да бъде натоварен защо на него не му се дава никаква роля? Евроюз също не е включен европейските съдилища също, а това е съществен проблем, защото в крайна сметка мандата от съвета на комисията изисква такова, изиск... такова независимо съдебно разглеждане на нещата. Европол не е такъв съдебен орган в Европа, след като Европол не може да го прави. Какво ни се казва? че това е последствие от Лисабон. Ама тук не става въпрос за съвместно взимане на решение между комисия и Белия дом. Съвместното взимане на решение е между <laughs> съвет и парламент. Дали има нещо положително в този договор? Да, сигурно има поне два елемента, които наистина са добри. Първо, контрола. Вярно е, че SWIFT е търговска компания, която изпрати много хора в Вашингтон или някъде другаде. Ние не знаем къде. Ние отидахме в Вашингтон, обаче не видяхме точно къде се вършат нещата. Видяхме само една презентация PowerPoint с формуляр за търсене, заявка за търсене на данни, но не ни се показа къде се обработват данните. Тоест, те нямаха достатъчно доверие в нас, за да ни покажат това. Много хора работят за SWIFT. Трябва да се определи все още реда по този начин. Трябва да се назначи някой, но от кого? От комисията ли? И по какъв рече се назначи този човек? И ако ни се каже, че този човек ще представлява европейските граждани пред Суев, тогава този човек трябва да се яви тук първо пред Европейския парламент, защото ние представляваме гражданите. Ние не искаме някакъв модел е, от съдебното дело Бруер. Ние искаме ангажимент между съвета и парламента. Човека, който ще представлява европейските граждани в САЩ, трябва да се яви тук пред парламента и да мина през парламента. Освен това, господин Лаваро е напълно прав. Когато изисква три години. Защо? Защото нашия парламент, който отдавна работи по тази тема, желае, след като е започнал да работи, и да довърши работата по тази тема. Знам, че председателството също е, има някакви ангажименти, обаче да управляваш в Испания не означава нищо, в случая не е аргумент. Ние сме избрани от европейските граждани, за да ги представляваме, така че ние трябва да носим отговорността. Ние няма да забравим всичко това, когато ще гласуваме през юли или септември. Благодаря ви. Господин Бургацио, благодаря, господин председателю. Испанския народ ми е много близък народ. И ние бихме искали да изразим съболезнование за траура, който в момента преживявате. И искаме в същото време да насърчите предприемането на много строги норми за сигурност в железопътния транспорт и по-специално за високоскоростния железопътен транспорт. В областта на незаконната иммиграция, знаете, че инцидентите в Средиземноморието, когато се опитахме да спрем трафика на хора, който е абсолютно скандален, също са в резултат на двустранни спогодби. Италианския министр Марони и правителството на Италия сключи много важни такива споразумения с Либия. Споразумения, които позволиха да се спре това разтоварване на хора от корабите. Как оценявате вие тази стратегия? Мислите ли, че държавите, които трябва да се справят с тези проблеми, Малта, Гърция, Италия, дали тези държави е, не трябва да бъдат много по-силно подкрепени от Европейския съюз и докъде стигна тази прословута е, европейска стратегия? Има ли вече нещо конкретно по нея? Аз бих казал, или че усещам, че тази стратегия тъпче на място – постигнатите резултати от е, различните държави биха могли да бъдат много по-ефективни, ако наистина съществуваше европейска стратегия, като се имат предвид отношенията между Европейския съюз и самите държави, защото Европа все пак подпомага тези трети страни. Повтарям, споразуменията, изключени от италианското правителство са много добър пример. Позволете ми, господин министър, освен това да направя бележка по мотото, което вие лансирате твърдост и толерантност в борбата с тероризма. Никоя държава членка не се управлява от Пиночет или от някакъв диктатор. Така че толерантността я имаме. Но според мен, изправени пред такава тежка заплаха като тероризма, трябва наистина да проявим твърдо, защото не искаме, в крайна сметка, под е, е, похлопака на толерантността или под претекста на толерантността да решим, че е, джамиите и ислямските центрове са ненакърними не искам под претекста на толерантността да оставим такива е, места, които действително, е, в които тлее тероризма, независимо от кой свят, дали е ислямски или баскски. Нека да се върнем сега и на е, Суифт е, споразумението. Мисля, че Европа трябва да прояви твърдост и да реши да сключи тази договореност, защото наистина има напредък, защото има и предизвикателство, има международна престъпност, която е изключително опасна. Нека да мислим за бъдещите рискове от етантати с химически вещества, например, или други опасни вещества. Освен това съществува този проблем с финансирането на международния тероризъм, така че нека да бъдем твърди, нека да вървим напред с оглед на резултатите, които в крайна сметка получихме вследствие на преговорите. Господин Бронкс. Благодаря, господин председател. Господин Перет повдигна въпроса за необходимостта от общи европейски ценности. Това беше само една малка част от речта, но мисля, че е в основата на проблема, който дискутираме тази сутрин. Трябва да направим ясна разлика между нещо, което бих описал като процедурни ценности, свързани с политическата дейност, свободата на сдружаването, свободата на мнението и така нататък. И други основни ценности, Първите а, ценности много се поддържат категорично от а, мнозина от нас. Трябва, за да можем да ги прилагаме, да а, ги приемем като наши общи ценности. Само така ще можем да постигнем и демократична централизация. Трябва да вземем предвид процедурните, демократичните ценности, като правилните сами по себе си. Не трябва обаче да задушаваме свободата на дискусията, като налагаме е, тези ценности като единствените. Ако се придържаме единствено към тези процедурни демократични ценности, то понякога това може да а, наруши работата ни по демократичния ни дневен ред. Не поставям в никакъв случай под въпрос доброто желание на Европейския парламент и на другите европейски институции. Thank you. Ahora para una respuesta eh, conjunta a esta primera ronda, toma la palabra. Така, сега ще дам думата на господин министър, за да отговори на всички тези бележки. Благодаря ви, господин председател. Ще разделя на две части отговорите, които ще дам. Първо ще отговоря на говорителите на политическите групи, които повдигнаха е, въпроси, свързани с това, което аз казах в изказването и след това вече ще отговоря на въпросите по е, споразумението. Някои говориха само за него, а други включиха този въпрос в всичките си въпроси. Сега първо започвам с отговора на господин Диаз Демера. Благодаря ви за подкрепата, която предоставяте на Испанското председателство, най-общо казано, но вие, господине, ми зададахте няколко въпроса и поискахте някои пояснения. в частност е, в областта на убежището. Аз казах, че Испанското председателство положи всички усилия, за да може съвместната система за убежище да стане действителност през 2012. Е, разбира се, като продължи всичко това, което бе направено още от шведското председателство и комисията, но както ви казах, всички тези въпроси за убежището са сложни, много сложни въпроси. По тях има твърде различни нагласи и понякога дори противоречия между държавите членки. В съвета, в председателството и в комисията нагласите определено не са еднакви, така че да се върви напред е много трудно. Какво направихме? Уредихме всичко това, което бе озряло и възможно службата за подпомагане в областта на убежището. В Малта ще започне да работи тук просто следващите дни. В момента вече сме на последния етап от назначаването на директора на тази служба. Мисля, че това е едно добро начало за подобряване на сътрудничеството и на ефективността на сътрудничество в областта на убежището между държавите членки. Така ще можем действително да обединим опита на всички и ще ни позволи да вървим напред в тази област променихме финансовата програма, за да можем да отчетем съществуването на тази служба, за да може тази европейска служба да разполага с достатъчно средства. Господин Дязмера ми каза, че не го споменах в първото си изказване. Да, то просто проистичаше от това, което аз казах. Освен това, се опитахме да е, решим някой от висящите все още въпроси. Няколко неща са всъщност това. Ня два регламента и три директиви. Благодарение на правните актове, с които разполагаме вече, се опитахме да започнем работа, за да продължат тези регламенти и директиви. Говорихме с групата обежище, както и групата иммиграция и обежище съвместно с Фронтекс. Направихме такива заседания с интензивен график – десетки заседания сме провели с различните работни групи и с комитета Скифа по различните директиви, които в момента се разработват, за да се опитаме да сближим позициите. Така се случи особено в директивата квалификации и директивата процедури. Ние счетохме, че тези две директиви са много закъснели в спрямо директивата прием. За това ни се поиск, ни се прищя този пакет обежище да върви възможно е, най-хомогенно напред. Искам да добавя тук, че Испанското председателство пожела този пакет да върви хомогенно напред. Вярно е, че в един момент трябва да се разделят някои от елементите, защото имат по-сериозни трудности, които срещаме в определена тема. Но все пак общия характер трябва да остане хомогенен, трябва а, елементите, които са еднакви, да се разглеждат хомогенно в трите директиви, за да избегнем евентуални противоречия между тях. Още повече, че наистина те, работата по тях раз, върви различно. Че говорихме повече по квалификацията и процедурите, за да можем да доведем тези директиви до същото равнище на развитие, до което е стигнала директивата за прием. И мисля, че с това успяхме. Също така е, работихме по Дъблинския регламент. Няма да скрия от вас, разбира се, че съществуват значими различия по хоризонталните въпроси и това засяга всички директиви. по съвместната служба за убежището, например, определението на членове на семейството. Тук няма съгласие между държавите членки. Например, по условията, при които се обединява едно семейство. Правните гаранции за убежището също. Когато има прекалено много заявки и молби за убежище, трябва да се прекъсне дъблински регламент. Това, което направихме, е това. Всички директиви от пакета да върват едновременно, защото трябва да се възприеме едно единно решение. Но повтарям, цялата тема е много трудна и все още има много работа по нея. Вярно е, че не споменах непредложените малолетни и непълнолетни лица, защото госпожа държавния секретар вчера ви спомена този въпрос. Сега, каква е разликата между съвместни екипи за разследване и съвместни екипи за сътрудничество? Има разлика. Тези, които са разследващи, всъщност представляват работа между а, съдии а, и полицаи, докато тези за сътрудничество са само от полицаи, но униформени полицаи. Ще ви дам пример. Когато а, има някаква проява във връзка с Европейското първенство в Австрия, например, преди няколко години. Там имахте полицаи от всички държави членки, всеки със собствената си униформа. Това са съвместни екипи с полицейско сътрудничество. Докато съвместните екипи за разследване, те са съдебни екипи, съществуват такива, например, между Франция и Испания за борбата срещу ета. Значи, едните са е, цивилни, другите са униформени едните извършват разследване, а другите полицейско превентивно действие във връзка с големи прояви. Или срещи на върха, където трябва да има охрана от е, всички е, държави. Просто полицаите работят заедно, защото има граждани от всички държави, които участват на такива събития. Сега за киберпрестъпността е, имаме заключения, мога да ви ги предоставя. Напреднали сме. Зададахте ми въпрос за трафика на пари, фалшифицирането на пари. Европол работи по този въпрос. Има различни акции, които бяха проведени. Тази работа, разбира се, се води съвместно между различните полицейски сили. Мога да ви предоставя такава информация. Всички тези акции, разбира се, са познати. Те са вече публично достояние те завършиха успешно. Сега за Европро. През 2013 ще разполагаме с новия стандарт. Тогава няма да съм председател. Ако ме питате дали аз желая разширяването на правомощията на Европол, какво ще ви кажа? Да, действително това е становището на Испания, не на председателството, но това е испанската позиция и която Испания ще заяви, когато ще разгледаме въпроса за правомощите на Европол. Благодаря на господин Моряс също за изразената подкрепа. Вярно е, че Стокхолмската програма обхваща на практика всичко. Действително там се откриват безпокойствата на всички държави. Вярно е, че плана за действие, подготвен от комисията, установява твърде ясни приоритети и точно по тази причина е много важно защото приоритетите съществуват, те са добри, има график, има разпределение на е, отговорности, така че този план за действие е изключително добре подготвен. Той ще ни позволи да конкретизираме общата програма и да предприемем конкретните мерки. Какви са перспективите за функционирането? С сега ще трябва, може би, да се върна някой ден пред вас, да ви говоря само на тази тема. Знаете, че европейските, в европейските държави министрите на вътрешните работи на правосъдието са организирани по различен начин. В някои държави разделянето е абсолютно задължително. Например, в Испания правосъдие и вътрешни работи. Имате двама министри. Има други държави, в които е едно единствено министерство, така че е, комисията реши да има два комисари, различни дирекции. Сега това, което ще ви кажа е политически коректно, обаче отговаря на действителността. Има предимства, но има и недостатъци тази система. Мисля, че средносрочно има повече положителни аспекти, отколкото отрицателни, но сред... в кратък срок се наложи да се раздели работата на два екипа. Естествено, това повлече известно закъснение. Но мисля, че средносрочно това разпределение, това разделение в крайна сметка ще бъде положително. Сега по пакета обежище вече казах какво мисля. Мисля, че в един момент ще се наложи да се работи по някои от директивите преди другите, но ще трябва това да се направи едва когато съберем всички общи елементи от трите директиви, за да избегнем преразглеждане на това, което вече е направено по една от тях. Когато вече съвместните елементи по хоризонталната система обежище долу-горе ги доведем до едно и също равнище, тогава вече ще можем да напредваме по една или друга от директивите. И на политическо равнище. Господин Ромева, не знам как работят отделните органи в държавите членки. Мога да ви кажа как работят те в Испания. Знаете, че в новия закон по иммиграцията сме предвидили задължителното присъствие на необходимите служители в тези центрове за задържане на иммигрантите. Правим го с червения кръст и се опитваме да го правим с възможно най-голяма прозрачност за всичко това, което се случва в тези административни центрове за задържане на мигранти. Всички останали въпроси се отнасяха до ППФТ. Госпожа Малстрем говори с вас по този въпрос. Аз също в пленарна зала. Сега ще се задоволя с две или три бележки по това споразумение. Ще отговоря на господин Алваро, защото той говори за трудностите пред нас. Вярно е, че нещата са спешни но в крайна сметка не Испанското председателство натиска. Мисля, че всички Европа, парламента, държавите, САЩ, всички искат да се върви бързо, защото става въпрос за средство, което да подобри нашата сигурност. Мисля, че това средство наистина ще подобри сигурността ни и от февруари насам вече няма прехвърляне на данни, което означава, че сигурността ни е на по-слабо равнище, отколкото преди февруари. За това нещата са спешни. Испанското председателство също, разбира се, желае да работим бързо. Всички трябваше да работим бързо. Парламента също мисля, че осъзнава, че трябва да се работи възможно най-бързо. И ако погледнем сроковете, с които ни се наложи да работим, наистина може да се каже, че работихме много, много бързо. Ще ви припомня, че мандата бе прият на 10 май, че комисията направи предложението на 24 март. Значи, предложението на мандат, за мандат 24 март, на 10 май се приема мандата от съвета. Преди 10 май парламента бе прият приел резолюция, сега вече сме през юни и вече говорим за сключване на споразумение. Важно е да се сключи споразумението възможно най-бързо. Именно тази бързина на работата позволи в крайна сметка да спазим някакви графици. Всички се отнасяме отговорно спрямо това споразумение и ние европейците и американците, които също проявиха гъвкавост. Сега, дали ППФТ се промени? Черновата, с която ние разполагаме в момента, дали е променена спрямо това, което отхвърли парламента. Да, проекто споразумението вече се промени много и то точно в посока на желанията на парламента. Казвам парламент, защото точно парламента каза не. Комисията каза да, съвета каза да, а парламента каза не. Така че промените въведени в новото споразумение са в резултат, проистичат от това не на парламента. парламента каза не тогава на предложението. За това точно се въведаха промени по посока на желаното от парламента. Е, принципа за съразмерност се призна, по-голяма прозрачност от страна на САЩ, по-голяма прозрачност, защото Европа ще присъства там по време на надзора. Има е, ангажираност от страна на САЩ, че когато има такъв обмен на данни, трябва да има подобрение на защитата на тези данни и по-добър механизъм за защита. Признава се механизма за административна и съдебна защита, които са предвидени в законодателството на САЩ по недискриминационен начин за европейските граждани. Граждани, чието сметки се разследват в Европа. Има ограничения в трансфера на тези данни към трети страни така че сме въвели много от тези предпазни мерки, за които ставаше дума. И говориме за 5 годишен срок. Значи, това споразумение е различно от това, което бе отхвърлено от парламента. Много различно. Това споразумение вече включва много голяма част от предложенията на парламента. Въведохме ги, защото САЩ прояви гъвкавост и защото комисията проведе задоволително преговорите. Оттам нататък искам само да ви припомня кои са последните епизоди от тези разговори. Госпожа Малстрём дойде при вас, струва ми се на 9 юни, тя ви представи основните линии, основните очертания на този договор, който още не беше подписан, чу съображенията на политическите групи и съответно въведе някои от вашите предложения в окончателното споразумение, което бе подписано на 10. Така че госпожа Малстрем се ви пред вас, говори с групите. Знам, че споразумението, което бе сключено, бе променено вследствие на явяването на госпожа Малстрем пред вас. Съвета също пожела да се съобрази с изказаните безпокойства и на парламентарните групи, така че и в съвета въведахме някои промени, за да удовлетворим политическите групи. Поне до толкова, доколкото новите искания не бяха удовлетворени от черновата така че не е вярно, че не сме го преоткрили. Напротив, отново го отворихме и отново го променихме и написахме, че ще има представител на Европейския съюз при обработката на данните в САЩ, в компанията SWIFT. Така че ще има квалифициран европеец, който ежедневно ще следи операциите в SWIFT в САЩ. Точно за това се промени и член 12 и това отговаря напълно на предложенията на парламента. Променихме споразумението, въпреки че вече бе подписано от комисията, просто защото успяхме да убедим и комисията и държавите членки, че трябва отново да го открием за промяна именно на член 12 в тази посока. Съвета поизжела също така да се съобрази с други тревоги на парламентарните групи. За това имахме заседания с всички политически групи. С господин Алваро също. С него също говорихме. Въведохме едно съгласие на съвета и казахме, че ако един ден стигнем до глобално споразумение за трансфер на данни от САЩ, трябва това да се отрази реципрочно в ППФТ. Действително съвета възприе тази загриженост на парламент и ми се струва напълно разумно, че ако стигнем до едно такова глобално споразумение за защитата на данни с САЩ, това глобално споразумение ще се отрази в ППФТ. Така че съвета с това се съгласи. Именно защото парламента пожела това. Освен това, имаше въпроси във връзка с Европол. Европол а, има ролята на съдебен контрол, упражнява съдебен контрол. Всички актове на Европол са предмет на съдебен контрол. Вярно е, че си зададахме въпроса каква е ролята на Европол. И за да отговориме на този въпрос на парламента, но и на държавите членки по Европол, възприехме резолюция в съвета. Тази резолюция ни казва защо Европол ще бъде натоварен с контрола да направи така, че в крайна сметка да се спазва споразумението. Припомням ви, че Европол не е включен по същество в споразумението. Той просто ще проверява че съдържанието на споразумението, включено с САЩ, се спазва. Сега, вярно е, че ако има ППФТ в рамките на Европа, тогава вече ролята на Европа ще е различна. Така че е, тези последни седмици на два пъти съвета въвежда промени именно вследствие на желанията на парламента. Промяна на член 12, за да се отговори на желанието на парламента във връзка с контрола на SWIFT операциите в САЩ. Вярно е, че господин Алваро направи предложения, обсъдихме ги с него, съвета внимателно ги разгледа. Напротив, господин Алваро, да, ще ви кажа какво точно променихме. Може би ще кажете, че не сме се съгласили с 100% от вашите предложения. Да, добре, но в решението на съвета, член 2 ние въведахме ангажимента от страна на комисията да представи след една година някаква юридическа схема, за да може някакво ППФТ на европейско равнище да се появи. Това е задължение, за което ние се съгласихме а, за вчера заедно с комисията. Това, което беше просто заключение на съвета и беше просто препоръка, след решението на Корепер онзи ден се превърна в член, който вече представлява задължителна разпоредба за установяването на съдебна рамка, която ще позволи развиването на европейско ППФТ. Това е първата крачка към създаване на това европейско ППФТ. И освен това, написахме срок. Казахме една година. След една година най-късно комисията трябва да предостави такава рамка, за да може европейското ППФТ да стане възможно. Освен това введахме трети член в нашето решение и този трети член казва, че ако след 5 години, т.е. след края на това споразумение, няма ППФТ на европейско равнище, тогава в преразглеждането на споразумението ще отчетем несъществуването на европейското ППФТ. Така че ние казваме, че трябва да се създаде и ако не, не се създаде, някои от съображенията, които възприехме, например, ролята на Европол, ще може да се преразгледа. Всичко това след 5 години. Защо 5 години? Защото това е срока на споразумението, съгласно постигнатото с САЩ. Сега вярно е, че споразумението може да се преразглежда примерно на всеки 6 месеца. Това, което обаче не ми изглежда разумно, тук ще съм съвсем искрен, не ми изглежда разумно да вземем някакво задължително решение, което да казва следното. Ако Европа не организира европейско ППФТ, да прекратим договора с САЩ след 3 години. Ако ние европейците не сме способни да си организираме европейско ППФТ, резултатът ще бъде, че договора с САЩ, вместо да трае 5 години, трябва да трае 3 години. Много трудно можем да договорим това с САЩ. Как те ще приемат една такава клауза? Това общо взето представлява едностранна клауза. В един момент им казваме, че това, което трябваше да трае 5 години, не, няма да трае 5 години, ще трае 3 години. Това ще бъде преразглеждане според това, което европейците успяват да направят или не, а ние сме длъжни да го направим, ние сами, мисля, че много трудно можем да защитим такава позиция пред американците. Така че тези три години всъщност никога не са били предвиждани. Те просто не фигурират в резолюцията на парламента, нито в органа за защита на данни. Никъде не се говори за три години. Говори се за разумен период. Така че тези три години се появиха тук последните дни всъщност този период изобщо не може да се дискутира. Не искам тук да навлизам в някакъв юридически спор, защото има юристи в съвета, които считат, че предложената формула противоречи с срока на споразумението. Няма да навлизам действително в този юридически спор, защото той е сигурно много интересен, но от политическа гледна точка би ставало въпрос за едностранна клауза за преразглеждане на споразумение, за договор с САЩ, който договор предвижда 5 годишен срок. Как да предвидим такова преразглеждане, което е, всъщност задължава само европейците. Мисля, че това просто е невъзможно да се наложи на САЩ. Много трудно би било прието. И ще приключа. Би било възможно, ако една от страните, от европейска страна всъщност, включена в споразумението, реши, че периода е 3 години, ще е достатъчно тогава само по собствено желание, значи една от страните е съвета или комисията или парламента, да се противопостави на европейското ППФТ. Всъщност ние даваме възможност на европейската страна да прекрати едно предвидено за 5 години споразумение, като се искат 3 години. Мисля, че на това ниво на преговорите това просто не е възможно. Повтарям, мисля, че ние се съобразихме с последните желания на парламента, с позициите на парламента, отново преговаряхме, предоговаряхме, включихме желаната клауза – включително и за е, създаване на европейско ППФТ. Мисля, че максималното направихме. В крайна сметка не можем да се съобразим с желанията на абсолютно всички 100%, но мисля, че положихме максимални усилия и сега вече е много важно да сключим това споразумение, за да осигурим сигурността на европейските граждани и на американските граждани. Председателя. Estoy seguro de que cualquiera al que няма. Пажи и господа, нямаме много време, затова ще ви помоля, ако наистина се налага, да говорите, да бъдете много кратки. Да, обсъждаме тема, която е много деликатна, много щекотлива и предизвиква полемика в парламента не от днес. Всъщност списъка на ораторите отдавна вече е приключен, но имайте предвид, че наистина повече от две минути за изказване в момента не можем да отделим. Не става дума за това, темата да се обсъжда тук веднъж за винаги. Е, напротив, ще има още много заседания, така както и в миналото имаше много заседания, по които сте се изказвали. Не, господин товариш, ще ви помоля за разбиране. Темата много време и многократно вече е била дискутирана, така че не всеки може да получи думата. Ще бъда съвсем кратък. Беше ни казано, че ще обсъждаме само ППФТ. имаше специална точка в дневния ред от вчера. от вчера вие изместихте за днес. А Министърът говори за лисабонизация на Европол. При всички положения е, поисках думата просто за да помоля правната служба за становище по понятието лисабонизация на Европол. Да, е, ще имаме предвид това, което казвате. Господин Алваро имаше в 9 часа друго заседание. Той пристигна тук в 9.15, т.е. успя много бързо да дойде на нашата среща с представителите на Испанското председателство по въпросите на вътрешните работи и външните отношения. Така че много ви моля, бъдете съвсем кратки. Благодаря, господин председател. В последните 6 месеца особено оценяваме извършената от Испанското председателство работа по отношение на ППФТ. Бих искал също да благодаря и на господин Фол за извършената от него работа, както по отношение на ППФТ, така и в други много важни области. Много от членовете на а, тази комисия може би ще се опитат а, да ви задържат в комисия ИМКО. Съгласен съм с вас, господин министр, за това, че бяха постигнати значителни успехи във връзка с ППФТ. Отбелязахме голям напредък от февруари месец насам, именно защото сме пред прилагането на двупосочния подход. При този двупосочен подход ще приемем предоставянето на масиви от данни при две условия. Първо, че то се подлага на строг контрол и второ, че поемем сериозен ангажимент за преустановяване на предоставянето на масиви от данни чрез сключване на ППФТ. Това са тези две условия, чието изпълнение вече почти сме постигнали, но не напълно. И това е посланието, което искам да отправя и към вас, господин министр. Все още не му е времето да отваряме бутилката с шампанско. Трябва да свършим още работа, докато се проведе гласуването през юли месец трябва да заложим на качеството, а не на скоростта в присъствието на нашия докладчик и във ваше присъствие, господин министър, настоявам да се възползваме от последните дни от мандата на Испанското председателство, за да постигнем подписване на споразумението. Благодаря ви. Госпожа Интвелт, благодаря господин председател. Съжалявам, че наистина нямаме много време за обсъждане. Що се отнася до ППФТ, господин министърът спомена, че са внесени съществени промени в текста. Не съм съгласна с това, тъй като в основата на споразумението е предоставянето, преносът на масиви от данни. В това именно се състои въпроса да предоставяме масиви от данни като цяло или само данни необходими за разследването на определени конкретни казуси. С други думи, дали да изпращаме цялата копа с едно и да оставим американците да търсят иглата или вече направо да им изпратим иглата. Предоставянето на масиви от данни не е същото като извличане на данни на европейска територия. Споменавате, че в резолюцията на парламента няма изискване за периода, дали той да е 3 или 5 години. И това е така, защото настояваме данните да се извличат на европейска територия, независимо от това какъв срок от време е необходим за тази мярка. Според мене, обаче, ако вземем това предвид, срокът от 5 години е несъразмерен. Разполагаме и със становище на Европейския надзорен орган за защита на данни, което е отрицателно. И поне две държави членки, това са Германия и Белгия, също смятат, че срокът от 5 години е несъразмерен. Още два коментара. Първият е свързан с времевия график. Ако комисията смята, че не може до средата на, 15, на юли да ни представи пакета от мерки, то тогава може би би било целесообразно да дадем отсрочка. Но комисията трябва да се обоснове. На второ място, обръщам се и към комисията, и към съвета, Внесени са съществени изменения в приложението на Европейската нормативна рамка за защита на личното пространство, което се отразява съществено върху правата на гражданите. Към момента се правят и изменения към ПНР стандартите. Защо не бяхме информирани за това? Към комисията беше отправен въпрос от парламента в тази връзка и то от всички докладчици в сянка. Е, е е Благодаря, господин председател. Иска ми се да кажа нещо на господин министра преди да ни напусне. Благодаря му за това, че днес бе тук заедно с своя екип. Благодаря и на него и на сътрудниците му, които бяха е, заинтересовани и подпомагаха нашата работа по време на Испанското председателство. Агенцията, която отговаря за данните а, в областта на вътрешните работи и правосъдието, е важна тема. И в тази връзка ще се спра и на темата визова политика. Вие споменахте, че сте доволен от постигнатото. Мисля, че по отношение на Румъния и България имаше известни проблеми. Взаимоотношенията а, със съвета а, не бяха особено добри. Писмото, което излезе от съвета бе истинска провокация. Представителите на България и на Румъния сами ни разказаха след това за какво точно е ставало дума на въпросното съседание, защото от тази провокативна реакция не стана съвсем ясно какво се е случило. Госпожа Гийом, благодаря господин председателю. Трябва все пак да признаем, че с изключение на службата за помощ на убежище има действително блокаж в рамките на съвета по пакета убежище. Сега, извинявайте, аз ще обобщавам нещата, но блокирането общо взето проистича от това, че разпоредбите предвидени за съвместната служба за обежище просто ще предизвикат е, е, невероятно административно бреме при разглеждането на мобите, заявките. Сега не можем действително да обменяме по този прошът, нямаме време, но на този етап – този аргумент действително не е за пренебрегване, но не може да оправдае е, някакво ограничаване на политиката за обежище. Мисля, че ще има вероятно желание от страна на държавите членки да се опитат все пак да приключат по някои от текстовете в е, е пакета, за да има някакво усещане, че сме напреднали. Това се нарича прагматизъм. Но първият ми въпрос е, за да се върна все пак на тази тема, е следния. При тези условия вие считате ли, че можем да продължаваме да говорим за пакет убежище и за съвместна система за убежище или изобщо да считаме, че тези текстове са свързани помежду си? в някаква последователна връзка. И втория ми въпрос, за да спазя времето си. Имате ли някаква представа за графика, за сроковете, в които наистина може да се напредне по приема, по процедурите и така нататък. Дали става въпрос за този век или не? И освен това, ще има ли някакви гаранции, че парламента ще може да ги разгледа? Благодаря. Госпожа Келева, Ще дам двете минути, които ми се полагат на колегата си. Ще изразя само съжалението си, че нямаме време да обсъдим обежището и иммиграцията, защото става дума за две съвсем различни области. И накратко върху ППФТ, като ще говоря на немски. Изненадан съм от отговора на съвета във връзка с ППФТ и по-специално тъй като а, този срок от 3 години отново е предмет на преговори, доколкото разбирам. От самото начало обаче ясно беше заявено, че предоставянето на масиви от данни е несъвместимо с правото на Европейския съюз. Затова решихме да намерим друго решение, альтернативно решение на пренасянето на масиви от данни. Тази альтернатива трябваше да се основава на предоставянето на данни за провеждане на целенасочена борба с тероризма, т.е. само за индивидуални случаи. И изненадващо е за мен, че не е възможно споразумението да се ограничи за определен период от време. Има толкова много международни споразумения, които действат само за определен период от време. Не знам защо и в нашия случай не е възможно да се въведе такъв срок. Не знам също защо няма възможност да се вземе решение за това какви данни да се предоставят, вместо да се предоставят масиви от данни. Господин Алваро. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър, за вашите отговори. Видно е, може би, по реакциите ми, че това, което споделихте с нас е ново. Добра идея е комисията да направи проучване, но тази възможност вече е включена в споразумението възможност за альтернатива за извличане на данни в рамките на ППФТ. Тоест това, което в момента обмисля съвета, вече се съдържа в споразумението. Да се върна на срока от 5 години. Позволете ми да не се съглася с вас. Споразумението не изтича на определена дата т.е. то автоматично се удължава след изтичането на определения срок. Ако една от страните иска да прекрати споразумението, то тогава член 21 алинея 2 би бил излишен. Защо? Защото той предвижда при наличието на сериозни основания за отмяна на споразумението, това да бъде възможно. а единствено член 21, алинея 1, не предвижда такава неограничена възможност. Още веднъж трябва да подчертая, че неприемането на срока от 3 години е свързано с следните обстоятелства. Ако успеем да се споразумеем за срок от 3 години за извличане на данни на европейска територия, то според мен в този няма да бъдем изправени пред правни проблеми. Единственото, което ще ни е необходимо за тази цел, ще бъде волята да го направим. Трябва да ни се даде мандат, така че в рамките на Европейския парламент да може да се упражнява контрол върху извличането на данни. Мисис Лютфорд. Благодаря, госпожа Лутфорд. Благодаря, господин председател. Имах удоволствието да участвам в много успешни преговори относно директивата по тълкуването в рамките на Испанското председателство. Не на последно място, благодарение на присъстващите тук негови представители – Наистина много спорихме в рамките на тези преговори, но проявихме и доверие един към друг. И трите институции проявиха доверие. Нямам впечатлението, че в този конкретен случай сме свидетели на взаимно доверие. Наистина съм объркана дори ужасена от динамиката на процеса. Да, постигнати са някои подобрения в сравнение с ситуацията през февруари, нещо, което почти изцяло се дължи на парламента. Но това, което вие защитавате е директива на съвета относно защитата на данните от 1999 година. Тогава обаче все още не се прилагаше процедурата за съвместно вземане на решение. Проблемът явно тук не е във връзка с отношенията ни с Съединените щати. Става дума за междуинституционален проблем. Съветът явно не проявява достатъчна политическа воля, блокира процеса. Не знам дали въобще можем да му окажем доверие. Наистина, очутвам се защо съветът не допринася за изготвянето на единна европейска позиция, за сключването на споразумение с Съединените щати. Особено като се вземе предвид, че трябва да си сътрудничим с Съединените щати в борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Както казах, постигната е успех във връзка с споразумението, но има още какво да се направи. Да вземем за пример Европол. Европол има интерес в получаването на данните визирани в споразумението. Защо тогава той да поема отговорността за защита на данните? Говорихте също за позицията на Европейския надзорен орган за защита на данните. Споменахте и въвеждането на кратък преходен период, като се позвахте и на позицията на Белгия. Призовавам съвета наистина да ни помогне. Не искам да се повтори ситуацията от месец февруари. Ако господин Алваро вчера се беше, беше свързал с американския посланник, сигурна съм, че сте щели да отговорите на телефона си в рамките на половин час. И ако не ни оказвате подкрепа в бъдеще, ще продължат конфликтите ви с парламента, а не смятам, че това е необходимо. Е, Благодаря ви. Благодаря, господин председателю. И благодаря на господин министър за изложението за направеното от Испанското председателство. Е, когато започна това председателство, вие се ангажирахте с защитата на жертвите от тероризма. И мисля, че в е, този, тази посока председателство не направи достатъчно. Единственото, което представи, беше една голяма инициатива за защитата на жертви от тероризма, но става въпрос най-вече за защитата на жените от насилието, основано на разликите в пола, но това не е достатъчно, защото ставаше въпрос за тероризъм. Ние сме държава, в която познаваме тероризма и мисля, че ще трябва да се приеме някакво законодателство за защитата на жертвите от тероризма стратегията е ясна. Стратегията за защитата на жертвите е стратегията и на борба с тероризма. Аз съм загрижена, защото на два пъти чувам, че ми казвате, че трябва да се борим с с тероризма с твърдост и толерантност. Не разбирам много добре за какво става дума. Каква толерантност можем да проявяваме спрямо нези, които убиват хора, деца с бомби един холандски политик казваше, че има някаква граница, отвъд която толерантността вече не е добродетел. Аз мисля, че действително тази граница е, сме я минали. Затова не съм съгласна с вас. Мисля, че предоставяме всъщност чрез тези дискусии подкрепа на тероризма. А те точно това търсят. И мисля, че най-добрият начин да защитим жертвите е именно възприемането на позиция толерантност нула и абсолютна твърдост. И мисля, че трябва да се работи с онези държави, които имат същата позиция като нас. САЩ, например. Благодаря. Е, е, е. Госпожа Ромеро. След 2 е, часа и 15 минути изключително интересни разисквания, моя въпрос продължава обаче да бъде актуален. Разузнавателните служби са изключително полезни в борбата с тероризма. Когато се случи неуспешния опит за атентат в един полет, атентат от страна на един нигерийски гражданин, тогава разбрахме какви са пропуските. А когато станаха атентатите от 11 септември, всъщност абсолютно същото се случи. САЩ признаха техния провал в координацията на разузнаването. Вярно е, че американски политиците критикуват собствените си институции. Те имат такова чувство за самокритика. Съществува ли обаче европейска координация между разузнавателните служби, между нашите разследващи служби и дали тази координация позволява да сме ефективни в борбата с тероризма. Защото е от основно значение да съществува координация между разузнавателните и разследващи служби. Защото ако такава не съществува, не можем да имаме никаква предупредителна система, за да предотвратим евентуални атентати на европейска територия. Ако разполагаме ние с инструменти като ППФТ в Европа или ПНР, регистрация на данните на пътниците, разбира се, при спазване на основните права, тогава вече без, разбира се, да поставям под въпрос това, което каза министра на вътрешните работи на Испания, който, който ни казва, че тези средства са ни необходими. Но ако те са ни необходими, трябва европейските граждани да имат усещането, че има достатъчна координация и сътрудничество между разследващите разузнавателни служби, докато в момента гражданите няма такова усещане. Ще има ли възможност за сътрудничество и координация в рамките на Комитета за вътрешна сигурност? Има ли такъв координационен център? Мислите ли, че информационните системи трябва да бъдат по-добре координирани? дали всички разузнавателни системи трябва да бъдат по-добре координирани, за да могат ефективно да се ползват в борбата ни срещу тероризма. Давам думата на следващия оратор. Моля, бъдете кратък. Господин Ламбринидис. Социалистите и демократите подкрепят въвеждането на срок от 3 години. Призоваваме съвета да направи всичко възможно, за да постигне компромис по отношение на този срок. Присъединяваме се към позицията на господин Босотил. Наистина сме на крачка от приключването на процеса. Постигнахме до този момент значителен напредък за което искам да поздравя и председателството за свършената работа. Мога да приема загуба, но не искам също така и да съм смутен от победата си. Мисля, че както комисията, така и съветът постигнаха много значителни успехи. Постигнахме и изключителен напредък по отношение на Съединените щати. Разбира се, споразумението в никакъв случай не е идеално. Обръщам особено внимание на въпроса във връзка с Европол. Според мен към момента не можем да постигнем промяна в това отношение. Трябва обаче открито да признаем, че става дума за проблем, проблем по същество, както и правен проблем. За това бих искал да помоля комисията със следното. Моля да гарантирате, че докато Европол изпълнява въпросните функции, дейността му да бъде подложена на целесообразен надзор. Ако назначим е представител от европейска страна, който да наблюдава работата с данните на американска територия, то можем да направим същото и по отношение на Европол, т.е. да назначим служител, който да извършва надзор върху първоначално постъпващите искания за предоставяне на данни. Така ще решим много проблеми. Моля да вземете предвид това предложение. Благодаря ви. Още двама желаящи да вземат отношение. Първо, представителя на Европейския надзорен орган за, защитни, за защита на данните, господин Хейстингс, и след това представителя на комисията, господин Хейтингс, Хейстингс. Благодаря, господин председател. Много държави се присъединиха към мое становище, което представих преди няколко дни. В това свое становище отразих значителните подобрения, постигнати по отношение новата редакция на текста. Споделих обаче и своята загриженост във връзка с някои все още неразрешени проблеми, както и във връзка с нововъзникнали проблеми. Според мен в някои области се движим в погрешната посока. Основният въпрос е как да подходим към възникналите проблеми, какви действия да предприемем по-нататък. Що се отнася до подобренията, то мисля, че сме предвидили по-подробни разпоредби относно правото на защита на данните. Въпросът обаче е как ще се прилагат тези права, особено по отношение на неамерикански граждани – трябва да се очерта и ясна връзка към вече сключеното споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. Ако направим това, то ще можем да преодолеем явните дефицити, които са на лице в момента. Все още представляват проблема и аспектът на съразмерността. Става дума за предоставянето на масиви от данни. На трето място приветствам а, ясните формулировки в настоящата редакция на споразумението. Знаем, че към момента тези формулировки по-скоро клонят към предоставянето на масиви на данни. Според мен за да се преодолее този проблем, трябва да се вземе решение за по-кратък преходен период. Можем да използваме и механизмът за съвместно преразглеждане. Това преразглеждане може да се използва за по-добро фокусиране на разпоредбите. С това стигаме до въпроса за верификацията на данните. Този въпрос е от основно значение. Европол не представлява съдебен орган, явно е на лице конфликт на интереси и е необходим по-ефективен надзор. Всички подобрения, постигнати по отношение на подобен механизъм за надзор и от двете страни ще бъдат много добре дошли. Благодаря ви, господин Хейстингс. Сега ще бъде даден отговор на въпроса на госпожа Индервелт, поставен към комисията. Благодаря ви. Освен това, ще ви отправя към вас и политическо послание от госпожа Малстрем, която, за съжаление, не може да присъства днес тук. Получили сте докладите за обсъжданията на ниво съвет и комисия, но те в никакъв случай не отразяват интензитета, с който работихме. Телефонните линии бяха открити буквално до 12 часа през нощта, през изминалите няколко дни, за да отговорим на всички запитвания, постъпващи от парламента и от председателството. тъй като става дума за един толкова важен въпрос, като преговори с чуждестранен партньор, без значение кой е партньорът. Измененията в член 12 вече са гарантирани по молба на парламента. Подробностите във връзка с тази процедура ще бъдат уточнени в последствие на ниво комисия основният проблем и мисля, че всички сме единни в неговото дефиниране, е свързан с процедурата за пренос на данни и по-точно с въпроса как да избегнем преноса на масиви от данни. Докато успеем да намерим альтернативен подход, предоставянето на масиви от данни ще бъде единствената ни възможност. Въпросът следователно е кога можем да създадем альтернативна система? Кога можем да приложим европейски еквивалент? Знаем, че изработването на такава система е сложно от техническа гледна точка, също така от финансова и политическа гледна точка. Така че този процес ще отнеме доста време. В споразумението е предвиден срок на действие от 5 години. След изтичането на тези 5 години се извършва автоматично удължаване на срока, освен ако някоя от страните по споразумението не изрази желание да го прекрати. Това е повече от ясно. Не можем обаче да сключим споразумение за срок от 5 години и същевременно да сигнализираме на партньора си и на света, че всъщност искаме срокът му на действие да е по-кратък. Трябва наистина да решим какво искаме. Посланието на госпожа Малстрём е следното Става дума за доверието към Европейския съюз и за отговорността, която съюзът трябва да поеме. Предстои изключването на важно споразумение, за което Европейския парламент трябва да даде своето съгласие или не, съгласно правомощията, заложени в учредителните договори и предоставени му от европейските граждани. До тогава срокът е 7 юли. Няма да настъпят някакви съществени промени. Според мен като цяло трябва да направим всичко възможно, за да изпълним исканията на парламента, да отчетем неговата позиция. Мисля, че до този момент се справяме сравнително добре, с изключение на въпроса за срока на действие на споразумение. споразумението. Той е предвиден в самото споразумение. Комисията ще направи съответното предложение – в рамките на следващите 12 месеца. От вас и от съвета зависи какво да предприемете след това. Вие сте двата законодателни органа. И каквото и решение да вземете, то разбира се ще има своите последствия. Не бива обаче прекомерно да драматизираме нещата. ще бъде сключено споразумение между Европейския съюз и международен партньор Съединените щати за срок от 5 години. Бих ви помолил, казва председателят, наистина да избързате, защото нямаме много време. тогава ще трябва да представя писмен отговор във връзка с резервационните данни на пътниците. Нека сега да отговоря на въпроса на Ставрос във връзка с Европол. Ще бъде създаден общ надзорен орган за защита на данните, който ще извършва дейности по отношение на Европол. Трябва също така да се вменят и правомощия на Съда на Европейските общности по отношение на Европол. Неоснователни са опасенията ви, че няма да се упражнява контрол върху дейността на Европол. Както казах, тези задачи се изпълняват от Общия европейски надзорен орган за защита на данните, както и от Съда на Европейския съюз. Софи, много съжалявам, не знам наистина какво да направя. Имам а, в писмена форма пълен отговор на твоя въпрос, но нямаме време. Госпожа Инфелд настоява за отговор на въпроса, тъй като ще е необходимо да го изложи на друго заседание. Господин председател, само 30 секунди, казва госпожа Инфелд. Бих а, приела писмен отговор, но само ако ми го изпратите до утре. Добре, мога дори да ви го изпратя до днес на обяд. Чудесно, още по-добре. Искам да подчертая, че нееднократно поставихме същия въпрос в писмена форма, но до този момент не сме получили отговор от комисията. Позволете ми да направя и един коментар от лично естество. За последен път се обръщам към вашата комисия на тази си длъжност. Винаги много любезно са се отнасяли към мен членовете на вашата комисия. Благодаря ви за съвместната ни работа. Благодаря ви. Също оценяваме свършеното от вас. Господин Фол, по много британски начин се изразихте. Всъщност посветихте една голяма част от живота си на тази работа и наистина съжаляваме, че ни напускате. Благодарим ви за дългите години на работа от името на всички членове на нашата комисия. Доколкото разбираме, госпожа Дин Девелт ще получи необходимия и доклад до днес на обяд. Ще видим дали ще успее да обядва, да видим дали ние ще успеем да обядваме. Затова нека избързаме сега с дневния ред. Ужасно се забавихме а, с следващата точка приключване на Испанското председателство на съвета в областта на правосъдието. Министър Камано Домингес отдавна вече е готов да започнем разговора с него. Трябва да му се извиня за това огромно закъснение. Да. Тъй като а, ние при всички положения желаем да проведем а, и двете срещи днес. Съжалявам, а, господин Рубалкава, че трябва да ви ограничим във времето. Да, Стана ясно, че по отношение на Европол трябва да подчертаем значението на съдебния контрол. Важното е, действията винаги да са свързани с съответните адекватни форми на съдебен контрол. Съветът осъзнава тази необходимост. Явно можем да отчетем напредък Говорихме за това днес преди обяд. Споразумението, което предстои е, да се подпише, е съвсем различно от това, което бе подготвено до преди няколко месеца. Дали е, това е достатъчно добро споразумение или не, е въпрос на лична оценка, но при всички положения ние се постарахме да отчетем интересите и изискванията на всички. До вчера, е, след обед, както ви казах, имаше промени, изменяха се текстове, след като съветът е, проведе консултации с парламента. Имам предвид най-вече вашият докладчик по досието, господин Алваро. Е, за 100% не можем да гарантираме, но по отношение на член 2, важното ви изискване, наистина е, ние гарантираме, че се съобразихме с е, вашите изисквания е, по срока за 5 години и 3 години ще трябва да мислим за някаква възможност за промяна. Очевидно, ако успеем а, е, да изпълним всички изисквания, така да се каже, по е, отношение на ППФТ, тогава ще можем да изпълним и максималния срок от 5 години. Съветът разбира възраженията на парламента във връзка с масовото прехвърляне или прехвърлянето на масиви данни. Става дума за данни, които се прехвърлят в посока САЩ. Това е ясно, но имайте предвид, че в момента говорим за едно преходно е, явление, за едно временно явление. Е, междувременно ще се работи по едни по-трайни форми на обмен на данни. Естествено, че е, трябва да има европейско ППФТ. Е, съвета в никакъв случай не е против е, това, напротив, подкрепя идеята за европейско ППФТ и в момента, в който ние вече си определим сроковете за европейско ППФТ и успеем да ги реализираме нещата в рамките на този срок, тогава да, е, спора с тези три години е, е като че ли не по същество, защото съвета на практика не се противопоставя, но е, от техническа гледна точка е трудно изпълнимо едно такова искане. Е, защото е, какво трябва да кажем е, на САЩ? Ние трябва да кажем на САЩ. Ние първо искаме да се споразумеем в Европа за едно европейско БПФТ и след това, видите ли, ако успеем е, е, в рамките на 3 години да го направим, тогава ще продължим с погодбата с вас за 5 години. Е, парламентът иска европейско ППФТ. Същото е желанието и на съвета. Съвсем ясно и категорично го декларирам. Ние приехме преди това предложението на господин Алваро, но ставаше дума за ППФТ, а сега по отношение на Свифт не бива да се поставя същото изискване и в никакъв случай спогадбата Свифт не би трябвало да бъде поставена в зависимост от ППФТ ако не успеем да постигнем целта Европейско ППФТ, тогава от 5 годишната спогадба, видите ли, ще направим 3 годишна спогадба. Е, това вече не става наистина. Не могат и така да се водят преговорите с САЩ. Може би, е, всъщност, вие искате да ни кажете, че е, Европейския съюз трябва да подпише спогодба с САЩ за 3 години. Е това трябваше от самото начало да бъде казано ясно и категорично, за да се водят преговори за 3 годишна спогодба. Това е възможно, да. Но има позиции, които просто не са подходящи за крайната фаза на преговорите. Ако вие приемате на резолюции и има съответните решения е, на европейско равнище за подписване на спогадба за 3 годишен период, ще го направим. Да, това беше от мен. Господин министр, господин Румел Каба, благодарим ви за това, че бяхте толкова кратък е, в заключителните си думи, а ние продължаваме без каквато и да била почивка и сега ще поздравим при нас е, министра на правосъдието.

Dear colleagues, Уважаеми колеги, we beg you to take your seats. Займете местата си, моля. Como anunciamos y sin dilación, като имаме предвид закъснението, сега ще поздравим министра на правосъдието на Испанското правителство, господин Каманио Домингес, който представлява председателството в областта на правосъдието. Той ще ни обясни действията на председателството в тази област. След негото изказване ще има максимално 15 минути за въпроси. Ще трябва наистина да спазим 15 минути, защото предишното, е, предишния сеанс продължи прекалено дълго. Ще чуем представителите на групите и след това ще дадем думата на всички желаящи. И сега давам думата на министъра на правосъдието, който представлява Испанското председателство на Съюза. Благодаря, господин председателю, и добър ден на всички. Уважаеми дами и господа, с удоволствие се явявам пред вашата комисия, за да ви представя равносметката от е, Испанското председателство в областта на правосъдието. Още януари месец се явих пред вас, за да ви обясня работната е, програма, която искахме да изпълним по време на това полугодие и да ви помоля за вашата подкрепа. Позволете ми да започна с горещата си благодарност за лоялното сътрудничество и изключителната полза от това сътрудничество, за да постигнем резултатите, за които ще говоря. Според нас те са важни именно в постигането на целта ни за създаване на истинско европейско пространство на правосъдие, основаващо се на спазването на правата и основните свободи. Основаващото също така и на обслужването на гражданите. Нашето председателство се характеризира именно с започването на период на задълбочени промени в целия Европейски съюз, особено касаещи пространството на правосъдие, сигурност и свобода. Огромният фактор за тези промени беше влизаното в сила на Лисабонския договор. Във връзка с правосъдието ставаше въпрос за започването на петгодишната програма 2010-2014, това, което наричаме Стокхолмска програма, именно на нас се падна честа да лансираме тази програма. Нашето председателство се сблъска с предизвикателство. Трябваше да се осигури добър преход между работните е, методи на сътрудничество между е, съдилищата и наказателно-правните органи. Опитахме се да засилим работата, да ускорим но трябва да призная, че до средата на месец октомври е, не можахме да се справим лесно, защото се наложи да чакаме комисията. Наложи се известен период на, на стартиране. Имахме проблеми с правомощията, които се наложиха от Лисабонския договор – и за това ни се попречи да разгледаме някои от проблемите по същество. Вие ще го разберете много добре. Говоря за позицията на госпожа Рединг спрямо двете инициативи, представени от държавите членки във връзка с сътрудничеството в наказателно-правната област. Възползвахме се от прерогативите, предоставени от договорите в областта на съдебното и наказателно-правно сътрудничество. Имаше напрежение. В един момент си казахме, че с новия договор може би няма да успеем да напреднем в приоритетни области, а именно гаранциите във връзка с наказателните процеси, както и в другата област защитата на жертвите. Но в крайна сметка, благодарение на силните аргументи, успяхме да преодолеем препятствията и успяхме да разчитаме на вашата постоянна помощ, както и на всички служби на парламента. Така че като председател на съвета искам тук публично да ви благодаря за сътрудничеството ви. Господин председателю, дами и господа, позволете ми сега да ви разкажа за успехите, които постигнахме в този период, който отговаря, както казах, на първия етап от Стохолмската програма. В съвета взехме заключение и действахме по плана за действие, изработен от комисията. В встъпителната част вече ви споменах директивата, свързани с правото на устен и писмен превод в наказателните процеси. Става въпрос за първи законодателен текст, прият в рамките на съдебното сътрудничество след влизане в сила на Лисабонския договор. Съгласно обичайната законодателна процедура, успяхме да постигнем съгласие на първо четене. Припомням ви, че това е първата мярка от пътната карта, по която постигнахме споразумение по време на шведското председателство, за да постигнем някакъв такъв постепенен подход да въведем техниката стъпка по стъпка, за да можем да засилваме всички гаранции по време на наказателните процеси. Това е изключително е, важен момент, за да може да се засили е, взаимното доверие. Това е един вид другата страна е, на медала на взаимното признаване на съдебните решения. Това е краъгълния камък на сътрудничеството. И така се говори за правата на осведоменост на задържания и очакваме предложение на комисията в тази област. Мисля, че искрено можем да се поздравим всички с постигането на този резултат. И благодарение именно на вашата комисия, защото госпожа Латфорд, например, реши да работи възоснова на предложението, което предложихме пред три държави членки, да работи за поли... предварително политическо споразумение. В един момент излезе и предложение на комисията и сега ще ви кажа личното си становище. Защитата на Европейската харта за основните права е задача на държавите членки и на Съюза – в Съюза задача на всички институции. Никоя една от институциите не може да реши, че тя е единствената, която трябва да тълкува тази харта. Всички ние трябва да защитаваме на институционално равнище правата на европейските граждани. Никой от нас не може да реши, че а, неговата институция има изключителни права върху това. Много е важно да разберем, че всички работим в една посока и всички се опитваме да постигнем съгласие. И точно това се случи с споменатата директива. Припомням ви съвсем накратко какви бяха дискусиите върху три момента. Първо, устния превод по време на срещата между адвокати и заподозрените лица. Възможността за частичен превод или а, обобщение и също възможността да се откажеш от правото на превод. Тези три момента бяха дискутирани съвместно с участието на комисията и ние всички постигнахме едно много високо равнище на гаранции за, за подозряното лице и успяхме да разрешим всички технически проблеми. Един от големите приоритети на Испанското председателство е, както знаете, Европейската заповед за защита. Казах ви, че искаме да се съсредоточим абсолютно всички усилия в нашата област върху жертвите не само за възможността за защита на престъпника, на задържания за подозрение, но също така и на жертвите, защото те са забравени от съдебната система. Ставаше въпрос за това да им се предостави много по-добра защита и помощ. Организирахме семинар по този въпрос и това се обсъди на съвета в Толедо – тъй като ние имаме право на инициатива според договора в областта на полицейското и наказателното правното сътрудничество, поискахме такава директива за Европейска заповед за защита. В началото на разговорите работихме в дух на компромис, опитахме се да намерим точките на сближаване и се опитахме да очертаем някакъв консенсус – не беше лесно, но беше пък безкрайно интересно. Две напълно противоречащи се гледни точки се представиха с напълно разграничаващи се е, позиции. Ставаше въпрос юридически да се определи понятието съдебно сътрудничество в светлината на Лисабонския договор. Трябваше да се очертае някакво мнозинство и най-важното, за да може да се определи приложното поле, беше да се определи именно понятието наказателно право а не непременно връзката с другите най-различни производства, които съществуват в действителността на всяка държава членка. Това, което ние защитихме е следното, че става въпрос за материално-правно понятие, което е автономно и което се отразява в сътрудничество. Тук не става въпрос за това да прескочиш законодателство на държавата членка независимо от това, че мерките за защита на жертвите действително се диктуват от различни е, институции в държавите, независимо дали са наказателни или граждански. Това, което е много важно, е да се предвиди пътя на тази защита в наказателната му част. Ако има опасност за сигурността на жертвата, решихме да се основем на ограничително тълкуване на договора. Т.е. комисията предложи това. Тоест, опитахме се да обхванем единствено наказателните процеси, строго наказателните, като се изключат онези, които от съдебна гледна точка не са наказателни, но са сходни по тяхното съдържание, по техните цели или според гаранциите, които предоставят на жертвите. Това е случая с някои от производствата, които предоставят мерки за защита на лицата, например в областта на семейното право. Сега, е, ние поглеждаме политически на нещата. Не трябва да е, се лъжем по външния вид на нещата, по повърхността. Зад този чисто правен спор разбирате, че съществуват различни инициативи – Даже бих казал, че установяваме, че става въпрос за ограничаване на правомощията между съвета и комисията в тези нови рамки, които се определят от Лисабонския договор. В тази перспектива само така можем да обясним, че комисията се мобилизира за да държи монопола на инициативите. С това ограничително, дори бих го казал, формалистично тълкуване. Включително и на отношенията на съвета и парламента. Това, което според мен е важно, е, че се поддържа такова изключително формалистично тълкуване от страна на комисията. А съществуват два две правни отношения. Тези отношения са само между съвета и парламента. Това, което е много важно всъщност, е отношение на тази инициатива. Ако има единодушие във връзка с политическата цел или целта, която е определена във връзка с е, Европейската заповед за защита. И единодушие във всички държави членки. Мисля, че комисията е съгласна с това, че съществува такова единодушие. Ние в съвета смятаме, че съществува правно основание, за да въведем тази инициатива. Но освен това правно основание и тези правни аспекти, за нас има и политически аспекти, които ни карат да изоставим тези ограничителни и формални критерии при описанието и определенето на жертвите и ни карат да възприемем други принципи за жертвите, защото не става въпрос за това да защитаваме само една категория жертви, а да защитаваме всички категории жертви, особено, например, жени, които са жертви на насилие. Тъй като има такова а, правно съмнение във връзка с определението на жертвите, мислим, че това е критерий, който да ни кара да насочим нашето внимание върху жертвите. Именно жените, например, страдат от домашното насилие. Именно те трябва да бъдат защитени от парламента и от европейските институции. Това са, дами и господа, политическите аргументи и правните аргументи, които ни доведаха до там, че тази европейска заповед да получи мнозинство от 18 държави членки на съвета в рамките на съвместното взимане на решение. Тук искам да спомена случая с Великобритания. Великобритания през март ни заяви волята си за оптин. След промяната на правителството, правителството реши да се въздържи, което беше разумно, за да има някакъв период за размисъл. Чухме правната служба на съвета и тяхното становище и се наложи да прибегнем до член 3.2 от протокол 21 във връзка с позицията на Великобритания и Ирландия по европейското пространство за свобода, сигурност и правосъдие. Този принцип предоставя разумен период, който да остави без последствие оптин и ако се основем на това, би трябвало да забраним мярката, за която става дума. Така че като прибегнем до този принцип и според препоръката на правната служба на съвета и доклада на Великобританската делегация. Великобритания разполагат с срок. Те могат да изчакат до следващия съвет, могат да се включат в мнозинството или могат да се откажат от прилагането на тази мярка. И така ми се струва, че ще можем да постигнем квалифицирано мнозинство, от което се нуждаехме. Точно за това служи и процедурата за съвместно вземане на решение. Много е важно парламентарната работа да допринесе за окончателното решение. Мисля, че именно това е и желанието на следващото белгийско председателство. Съгласно становището на парламента, докладчика госпожа Ромеро, както и е, госпожа Хименес, докладчик в Сянка, изготвиха доклади и аз ги поздравявам за извършения труд. Тези доклади действително показват загриженост не само за жените, но за всички жертви на насилие – Дами и господа, аз в началото ви казах, че е, говорих за приоритетите по време на това полугодие. Има още много неща, които трябва да се осъществят. Но независимо от големите технически трудности, ние успяхме да приемем присъединяването на Европейския съюз към конвенцията от 50-та година. И спазихме срока, така както бе предвидено в Стохомската програма. Казваше се, че присъединяването действително е приоритет и е много спешно. Тук искам публично да благодаря на комисията за изключително ценното сътрудничество, което ни позволи да постигнем тази цел. Когато получихме препоръката на 17 март, напълно осъзнавахме и го казахме, че разполагаме с отлична основа за работа. Това отговаряше на желанието ни да приемем това решение под Испанско председателство. Политическата подкрепа, която ни бе предоставена от парламента в процеса на присъединяване, беше изключително важна – Доклада прият през май на пленарно заседание подчерта всъщност сближаването между мандата и доклада и това е изключително добра отправна точка за преговорите, които в крайна сметка ще стигнат до успех и успешното присъединяване към конвенцията. Работата по този начин се ускори, но не в ущъп на качеството успяхме да налеем основите, които ни позволяват благодарение на, на постигането на вътрешни съгласия, с процес на преговори, да постигнем успех в толкова сложна техническа е, сфера. Става въпрос за отношенията между държавите членки и Европейския съюз. Е, и механизъм, според който Люксембургския съд да може да представя актове пред съда в Страсбург, преди да се произнесе самия той. С този принцип на лоялно сътрудничество, който трябва да управлява самия мандат от седемте държави, които сега ще преговарят, се, може да се разчита на успех. Комисията незабавно информира парламента на всеки един етап от процедурата. Комисията ще трябва също така да се допитва до специалния комитет. И това под отговорността на работната група по основните права. Приемането на мандата е много добра новина за всички. Ще засилим по този начин защитата на правата на европейските граждани. Дами и господа, съвета от юни месец прие съвместен подход за предложение на директива във връзка с превенцията и борбата с трафика на хора, както и защитата на жертвите на този трафик. Става въпрос за премативни мерки и също така наказателните мерки също много тежки престъпления срещу човешкото достоинство. Става въпрос за това да се актуализира старото рамково решение от 2002 година. Разбира се, ние се основахме на текста, който беше постигнат в съгласие и така можем да започнем работа иска ни се да се приеме този инструмент, който е абсолютно необходим в възможно най-кратки срокове. Комисията представи едновременно друго предложение, което цели засилването на борбата срещу сексуалната експлоатация, срещу малолетни и напълнолетни и срещу порнографията. Тази битка ще продължи и под Белгийско председателство – това са две съществени стъпки напред в Европа спрямо два вида много тежки престъпления. Господин председател, дами и господа, дори ако това не е под пряката отговорност или в прекия ресор на вашата комисия, позволете ми да подчертая, тъй като е много важно за гражданите, какво е значението на засиленото сътрудничество за първи път между 14 държави по приложимото право в областта на развода и на законната раздяла. Напреднахме много в тази област, за да може да се намери решение на европейски въпрос. Трябваше европейско решение. Това е изключително необходимо, защото трансграничните бракове се увеличават в европейското пространство. В случай на развод или на закон на раздяла, трябва да могат хората да са информирани каква е нормата. Извън законодателната област, съвета ПВР прие резолюция за въвеждането на споразумение за съвместни екипи за разследване. Всъщност ще се замести старата формула и заедно с Евроюз ще се разработи нова формула, за да можем действително да разполагаме с по-ефективни средства. Става въпрос за това да се здобием с съответните оръжия в борбата срещу организираната престъпност. Имаме вече първи контакти във връзка с член 86 от договора – на съвета през април решихме да започне размисъл по този въпрос и този размисъл ще продължи в следващите години. Планът за действие по Стокхолмската програма предвижда комисията да представи съобщение по този въпрос през 2013. Ние като председателство ще кажем, че не можем в случая да е, ви информираме каква е нашата позиция. Но като имаме предвид какви проблеми се натрупват във връзка с финансовите интереси на Съюза, всички тези проблеми, свързани с този пакет, са много важни. Ще се наложи да разгледаме какви са възможностите в рамките на Евроюст. Искам да сигнализирам също тук какви са а, заключенията, които приехме през юни за подобрението на прилагането на мерките в тази област. Във всички случаи тук имаме обмен на практики и ще можем да разберем точно какъв ще бъде този инструмент. Вече имаме средство за оценка на заповедта за арест и екстрадиция. В съдебната област е, може да се направи много, за да се подобри економически политическата сила на държавите членки. И това може да се разглежда под европейски ъгъл. Така че разгледахме възможността за премахването на процедурите за екзекватура. По този начин да се намалят разходите за признаване на актове и съдебни решения между държавите членки. Освен това, трябва да търсиме мерки за контрол, които да установяват правни гаранции за всички финансови операции. Много напреднахме също така в областта на електронното правосъдие. За радост, портала e-Justice, въпреки че под испанско председателство се извърши е, цялата работа, но за щастие този портал ще се появи под белгийско председателство. И сега ще приключа тук, господин председател и дами и господа. Във връзка с външните действия, които проведохме по време на полугодието. Работихме с стратегическия ни партньор САЩ, но също така и с Русия – с двустранните срещи между Съюза и тези две държави разгледахме теми, които бяха от съществен интерес за нас. Някои вече бяха цитирани. Обеден съм, че нашия колега Рубалкаба, министра на вътрешните работи, също е говорил с вас за това. Защитихме интересите на Европа, включително и споразумения с Украина и Русия. Сега с държавите от Азия. Това е другия голям въпрос за Европа. Също работихме, но ще приключа с нещо, от което не сме много удовлетворени. Става въпрос за семинара под Испанско председателство – касаещ приоритетни теми, като се има предвид този процес на създаване на европейско пространство на свобода, правосъдие и свобода, е ясно, че вие много добре познавате всички тези теми. Знаете, че Испания е твърдо европейски ориентирана и като такива именно разглеждаме тези въпроси. Преди няколко дни се празнуваха 25 години от е, влизането на Испания в е, европейските общност. От тогава се радваме на е, стабилност и прогрес и се радваме на повече солидарност, благодарение на всички наши общи усилия ние мислим, че можем да сме разумно удовлетворени от нашата равносметка. Като дадахме сериозен тласък за защитата на мъжете и жените в Европа. Мислим, че сега вече можем да предадем щафетата на тройката и на нашите бългийски приятели. Ще можем да работим в това пространство като продължим да определяме приложните полета на Лисабонския договор. Благодаря ви, господин председател и дами и господа. Благодаря ви. А сега ще дадем възможност за въпроси. Първо от името на НП. Господин Босотил. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин министъра за експозето му. Благодаря ви, господин министр, и за работата, извършена от вас в рамките на Испанското председателство през изминалите 6 месеца. Ще се огранича само с един въпрос, който бих желал да повдигна – във връзка с директивата за осигуряване на устен и писмен превод в рамките на наказателни процеси, както и във връзка с Европейската заповед за защита. В никакъв случай не успорвам съдържанието на тази директива. Дори напротив, поздравявам ви за работата, извършена от вас в рамките на тези две инициативи. Искам да повдигна обаче следния процедурен въпрос – в рамките и на двете инициативи беше извършена работа и от предишното председателство, или по-точно по директивата работата бе започната от предишното председателство, а Европейската заповед за защита бе въведена по инициатива на Испанското председателство. Проблемът е, че и държавите членки също имат право на инициатива. То е залегнало в учредителните договори. Или по-скоро проблемът не е толкова във възможността за инициатива, а в начина по който се възползват държавите членки от нея. Според мен, те трябва да се възползват от това си право в случаите, в които е явно, че комисията няма да предприеме действия. Нека да сме съвсем откровени. Комисията е онази, която основно предприема законодателна инициатива. Паралелно с това обаче такава възможност имат и държавите членки. И според мен, както казахте, трябва да се възползват от нея, единствено когато е явно, че комисията няма да предприеме никакви стъпки. В случая обаче беше явно, че комисията ще действа и възникна една доста неудобна ситуация. От една страна бе внесено предложение от съвета, а от друга страна и от комисията. Що се отнася до Европейската заповед за защита, ситуацията там буквално ескалира – тук в тази зала испанските представители ни призоваваха да подкрепим предложението. Да, за нас нямаше проблем, що се отнася до съществото на а, предложението. но според мен подобно дублиране не е най-добрият начин за насърчаване на сътрудничеството и взаимоотношенията между институциите. И мисля, че една от основните задачи на вашето председателство беше именно това – насърчаване на междуинституционалното сътрудничество. Във връзка с това бих искал да ви попитам как точно следва да се използва правото на държавите членки за законодателна инициатива, така че в бъдеще да не възникват подобни конфликти. Благодаря ви, госпожа Робер Лопес. Благодаря, господин председател. Аз също бих желала да благодаря на министра на правосъдието на Испания в качеството му на представител на Испанското председателство за всички усилия, които бяха положени за изграждане на Европейското пространство за свобода, сигурност и правосъдие. Много важни за Европа са всички стъпки, които бяха предприяти от Испанското председателство. Ние създаваме основата на европейското правно пространство – и започваме един нов етап. Е, е, имам предвид е, процедурата за съвместно взимане на решение. Това е един нов етап в сътрудничеството с институциите на европейско равнище. Европейския парламент става равноправен партньор при разговорите по толкова важни въпроси. Не мога да се съглася изцяло с господин Босотил по отношение на заповедта за защита. Е, става дума за нещо ново което е, е съвсем в началото си, когато започна инициативата и парламентът е, получи определени правомощи във връзка с е, предложението за директива за устен и писмен превод при наказателните производства ние все още бяхме, така да се каже, в един преходен период. Не бяхме навлезли изцяло в етапа на новите си правомощия. Така че именно в рамките на лисабонизация държавите членки когато става дума за сътрудничество в наказателно-правната сфера, нямат е, вече тези правомощи, които имаха преди това по отношение на инициативното си право. Макар, че аз смятам, че на национално равнище понякога е хубаво да има подобни правомощия. По-късно нещата се промениха. Държавите членки предприеха съответните стъпки, поеха инициативата и трябваше да работим в много кратки срокове. Председателят моли преводачите да останат още малко след края, официалния край на заседанието. И така, молба към всички говорещи изказващи се да бъдат изключително кратки. Да, комисията е пазителка на договорите. Вчера имахме разговори с господин Фан Рампой за новата ситуация, в която се намират институциите. И именно на този фон аз ще задам моя въпрос към министра на правосъдието на Испания. Понятието насилие не е дефинирано в е, рамките на Европейския съюз. Хубаво би било да се дефинира е, е, един такъв състав на европейско равнище. Питам се дали тройката е, е осъзнала важността на тази тема и необходимостта да се продължи работата в посоката, по която вече сме поели. Това във всеки случай, струва ми се, е желанието на парламента. Говоря за целия Европейски парламент. Естествено, че става дума и за събиране на данни. Това е, в крайна сметка, основният момент, когато говорим за заповед за защита. И така, приключвайки, ще благодаря на колегите за това, че струва ми се всички ние можем в момента да бъдем доволни от постигнатото по отношение на процесуалните аспекти. И така, председателят, още веднъж е, моля всички да бъдат много кратки в изказванията си. Преводачите не могат да бъдат безкрайно дълго на наше разположение. Благодаря, казва госпожа Мело. Благодаря е, на Кармен за това, че е посочи важността на член 50. Мисля, че не само съветът, но и комисията и докладчикът е, имат е, особени заслуги за защитата на жертвите. Това е изключително важно, тъй като ние в парламента трябва да, с ръка на сърце да си кажем, че понякога сме забравили именно необходимостта от защита на жертвите. А, по посока на съвета ще кажа, че ситуацията наистина е критична. Имам предвид не само необходимостта от това да защитим жените, става дума изобщо за жертвите на насилие. Да, делът на жените е много висок, когато става дума най-общо за жертви на насилие. Но жертвите не се ограничават само до жените. Ahora tenemos dos posibilidades, o reducirla al И по отношение на е, това досие, ние се намираме наистина в една критична фаза. Или ще се ограничим само до наказателно-правната сфера, или ще е, надскочим тези рамки и ще се продължи, като се разшири обхвата. Това е вече въпрос, който трябва да се обсъди естествено и с е, комисията и с Белгийското председателство, но ако желаем да постигнем един осезателен напредък е, в защитата на жертвите от насилие, тогава е, не би трябвало да се ограничаваме само до наказателно-правният е, елемент. По този начин е, ще се загуби е, така, възможността е, държавите членки да започнат автоматично да прилагат регламента. Както каза господин Бусотил, Ние трябва да мислим за това как е, можем да подобрим работата си в бъдеще. И точно по тази причина трябва да помислим съвсем сериозно как можем да организираме по-добре нещата и да е, постигнем напредък. Следващия моля в телеграфен стил да говори казва председателят. Още през януари, казва господин Масип Хидалко, посочих колко е важно да се ускори процедурата. Но в момента става дума за отговорността, за компетентността на парламента, за неговите правомощия – ние естествено сме обсъждали и всички останали теми, които вие споменахте, екзекватура и така нататък. Трябва да продължим да работим просто по тези теми, защото сме изключително отговорни наред с всичките институции. Така, сега, господин министр, вие имате думата за заключителни думи. Ще започна с много подходящата забележка на господин Босотил – как трябва да разбираме двустранния характер на това предложение. Още в началото на Испанското председателство инициативите бяха обсъдени с комисията. Никога не е имало проблеми. Работехме е, съвместно с комисията. Нямаше проблеми, както казах, нито по правните аспекти, нито по техническите аспекти. Тъй като ставаше дума и за това да се постигне политическо съгласие, така че Лисабон да не удължава и да не бави проблема, му обратното, е, се налагаше в името на нашите граждани и в рамките на процедурата за съвместно взимане на решение, съгласно Лисабонския договор, да избързаме. Защото вече не беше необходимо да се изчаква предложение на комисията, което понякога можеше и да блокира процесите. Непрекъснато трябваше да се мисли за това какво всъщност е записано в Лисабонския договор и как бихме могли чрез промяната на текстовете да подобрим положението. И това, струва ми се, стана именно в рамките на предписаната от Лисабонския договор процедура. Именно в момента, в който заработи новия състав на комисията, се осъществиха и измененията и те бяха за добро инициативата на държавите членки се отнася единствено до сътрудничеството в е, наказателно-правната сфера. Но това в никакъв случай не омалуважава и не ограничава правото на инициатива на комисията. Да, е, интересен бе проблема. Трябваше да се оточнят е, компетенциите и правата за поемане на инициатива. Е, от името на съвета аз трябваше да уточня този проблем, е, още повече, че парламентът настояваше за това, а парламентът е всъщност представителството на гражданите на Европа. Е, правните служби не докладваха във всеки случай, колкото и да ги питахме и разпитвахме за някакви особени конфликти и проблеми. Така че в момента, в който бе избран новият състав на комисията, на основата на извършените проучвания и оценките на правните служби на институциите, ние трябваше вече в рамките на процедурата за съвместно взимане на решения да работим като тази нова процедура е, оптимизира процеса, ускорява го. Е, съвета не може да блокира инициативите на комисията. Комисията няма право да блокира е, и няма възможност да блокира инициативите на съвета, така че всичко това наистина бе от полза за една по-ефективна работа. Така че няма нищо очудващо, напълно естествено е първоначално да има известно объркване и известна неяснота и несигурност, защото се създава едно съвсем ново пространство и на всичко отгоре се работи е, в условията на нов договор и нови правни разпоредби. Но при всички положения, е, независимо от това, че малко попритиснахме с сроковете е, вашия докладчик, мисля, че можем да отчетем един добър резултат. Нито правната служба на съвета, нито правната служба на парламента са посочвали някакви сериозни пропуски а става дума за една изключително важна инициатива за защита на жертвите и това бе инициатива на съвета, ако трябва да търсим в крайна сметка автора на инициативата. Но държавите членки е, до една бяха на мнение, че именно тази заповед за защита, този регламент за защита е не само целесообразен, той е абсолютно необходим, още повече, че става дума най-вече за една много голяма група от населението на всички държави членки, а именно това са жените, които обикновено са жертва на насилие но не само жените, естествено. Разбира се, че във всеки е, случай, при всеки подаден сигнал, е, се извършва една много щателна проверка на фактите и обстоятелствата преди да се премине към наказателни мерки. Независимо от това, че жените са една голяма част от жертвите, е, както ви казах, винаги, когато има насилие в, е, или съмнение за акт на насилие, се извършва тази щателна проверка и ако е необходимо, наказателно-правно е, наказателно но правно преследване. И както и вие казахте, е, Белгийското председателство съгласно уверенията, което, които то даде пред е, мен и не само пред мен, в мое присъствие във всеки случай, ще продължи да работи по темата. Ще се работи вече по някои детайли, по методите на работа. И какво още да ви кажа? Много съм щастлив. Радвам се, че всичко това бе направено на европейско равнище. Бих могъл естествено да говоря много дълго, но е, нямаме достатъчно време. Председателят, благодаря много-много сърдечно на всички участници в заседанието, което е, днес бе особено интензивно, но и особено важно. Благодаря и на проводачите, които работиха 15 минути по-дълго за нас.